Dear colleagues. Скъпи колеги, бих искал да открия следобедното заседание и да започнем работа по точка 11. Размяна на мнение относно близкоисточния мирен процес. Добре дошъл на, го, на господин Джентелини, специалният представител на Европейския съюз в близкоисточния мирен мирен процес за посланник Пиолема. Специален прият... Е, посланник, е, пратеник на франския министр на външните работи. професор от Нью-Йоркския университет. Все хора с е, много опит по темата. Надявам се тук да направим анализ на оценка от миналия юли. Да обсъдим проблемите пред мирния процес. Проблема с земята, липсата на контрол в ивицата газа. Мистер Джентилини. What has been the follow-up given to the... Господин Джентелини. Какви са, какво е последно? Какви са последните събития, последното развитие на нещата? Благодаря, господин председател. Мисля, че ще бъде чудесна възможност заедно с колегите да говорим по тази тема точно в този момент. Много са нещата, но искам да се спра на три основни точки, които според мен са много важни. Освен тях, разбира се, ще засегна и ще засегнем и други въпроси. Искам първо да кажа няколко неща относно важността на това да се средоточим върху възможността за постигане на решение между двете държави. След това ще се спра за кратко върху различните инициативи, по които може да се стигне до този резултат. Колегата Дома ще каже няколко думи за френската инициатива. след това ще каже няколко думи за това, какво може да направи Европейския съюз, какво вече прави и какво още би могла да направи. Е, двустранното решение, позицията е ясна. Тази позиция вече беше изразена от двете страни и се подкрепа от цялата международна общност. Може да ви се струва очевидно това решение, но в този момент това очевидно решение е много важно и трябва да го запазим. Настоящото положение и динамиката на събитията никак не са окоръжаващи. Има различни неща неща, които сочат, че има съществени проблеми между двете страни. Има инициативи в областта на сътрудничеството за, за сигурност, но на и двете страни не успяват а, да се ангажират достатъчно с тази тема. А, има а, събития на място, които не отиват в правилната посока. Ще спомена само е, е, изказването на госпожа Могерини е, в пленарна зала. Имаше много задълбочен дебат. Има ограничения от местно естество и от двете страни. двете страни има други неща, които са от интерес. Познаваме положението в Израел, знаем какви са границите, нещата, които пречат на двустранното решение. в Рамала пък и вътрешни проблеми. Днес започва конференция, да видим какво ще донесе тя, дали ще донесе някаква яснота. Има други спешни проблеми в региона. Има нова администрация, която скоро ще поема управлението на Съединените щати. Това е контекста, това са обстоятелствата и сега повече от всякога е необходимо да се подчертае, че това е решението. Решението между девете държави и няма альтернативи на това решение. Е, срещнах се вчера вечерта с млади лидери от Израел и Палестина. Е, това беше е, много, много важна среща. Разбира се, хората губят надежда. Хората не виждат нищо да се случва в посока към това двустранно решение но е важно да продължим да оказваме натиск, да се опитваме да обърнем отрицателните тенденции в ивицата газа и е да се, да се опитаме отново да наберем скорост Пак повтарям, че се опитваме вие питахте, господин председател, какво се прави. Ние се опитваме, оказваме натиск, опитваме се да запазим международната общност обединена, за да, да, да вземем предвид условията, ограниченията по отношение на сигурността. Важно е да се обединим около доклада, защото това е споделено виждане за ситуацията е, е, и се предлагат възможни споделени възможности за решение. Ние говорим за трансформиращи стъпки, говорим за овластяване на палестинците, като взимаме предвид основателните опасения от страна на израелците за сигурността а, опитваме се също така да създадем механизми, с които да подкрепяме този е, процес и политическата воля от двете страни. Това е всъщност е, истинската задача, защото предложението, което ни беше представено, не е изцяло ново. Израелците и палестинците представят повече или по-малко едно и също предложение. Въпросът е как да се движим между редовете на това споразумение. Ето за това е важно Международния фронт да продължи да бъде обединен и за това трябва непрекъснато да се почетава, че единственото решение е двустранното решение и няма добри реалистични альтернативи на това решение. Аз съм слушал много варианти за альтернативи, нито е, един не е успял да ме убеди. А, Въпросът е какво искаме. искам ли демократичен Израел и палестинска държава? Ако отговорът е да, трябва да си зададем и останалите въпроси. Аз не виждам альтернатива на двустранното решение. По отношение на различните инициативи, които съществуват, казах няколко думи за квартета Смятам, че фокуса трябва да бъде поставен върху региона. Има инициативи, които дават стимули на двете страни да се движат напред в посока към възстранното решение. Стабилността на региона е от е, ключово значение. Европейския съюз работи в тази посока, защото ако от региона излезе някакво предложение, излезе някакви решения, то трябва да бъде посрещнато от международната общност. Затова поддържаме непрекъснат диалог с Арабската лига, с Египет и така нататък. Не, че не виждаме другите предизвикателства в региона. Ние не сме обсебени е, от е, тази тема и забравяме за останалата част на регион. Разбира се, че има и други е, спешни за решаване предизвикателства, но решаването на израелско-палестинския конфликт би намалило радикализирането на региона. Затова аз смятам, че трябва да продължим да упражняваме натиск а, а, и да работим с всички страни. Има и други инициативи, разбира се. А, тази година имаше а, голям брой действащи лица, които заявиха интерес. Американците, руснаците, Египет, франската инициатива, Пьер Демон, най-вероятно ще говори а, за не. Европейския съюз подкрепя тази инициатива от самото начало и един от постигнатите вече резултати е, че е, проблема постоянно присъства е, в международния дневен ред. Що се отнася до това какво прави Европейския съюз и какво Европейския съюз може още да направи, ще кажа, че е важно а, е, да запазим фокуса върху нашите инструменти и с тях на помощ да се движим напред, наред с квартета и то заедно с нашите международни партньори. Ние правим доста неща а, на място що се отнася до изграждане на институциите, хуманитарна помощ, обучение на място, запазване на а, а, зелената линия, ангажирането на а, региона. Ние разполагаме с подходящите инструменти е, също и когато става дума за предоставяне стимули на двете е, страни за поддържане на партньорски отношения. Мисля, че имаме много добри предпоставки да се ангажираме и с двете страни. Това са инструменти, с които никой друг не разполага затова Европейския съюз трябва да предложи тези инструменти, да ги използва заедно с другите международни партньори. Сега повече от а, е, а, е, всеки друг а, е, момент, разбира се, взимайки препод обстоятелствата на място, опитвайки се да предадем добавена стоеност. Това е, господин председател, това, което исках да кажа да се ангажираме. Това е думата. Да се ангажираме заедно с цялата международна общност, с американската администрация да се ангажираме да помагам, полагаме усилия за това международната общественост, общност да остане обединена около това възможно решение, а именно двустранното. Благодаря. Сега давам думата на Франция подготвя конференция по близкоисточния проблем. Можете ли да ни кажете как се вписва тя в решенията на квартета и цялостните политики на Европейския съюз? За да можем наистина да направим всичко възможно и да подкрепиме вашата инициатива. Благодаря, господин председател. For inviting me with Fernando Gentilini. Благодаря за това, че ме подканихте с Фернандо Джентилини и професор Бенамер. Няма да ви отнема много време, защото Фернандо каза практически всичко и не искам да повтарям казаното от него. Но просто бих искал наблегна на френската инициатива, да ви кажа до къде сме стигнали. Всъщност тази инициатива се вписва точно в това, което каза Фернандо. Да не губиме устрем и да продължиме инициативата за създаване на две държави. Тези, които подкрепяха решение за две държави, бяха множество в миналото и това беше нещо, което не се поставаше въобще под съмнение. Не трябва да забравяме това. Царано така очерта положението в региона, промените, които могат да настъпват с американската администрация и така нататък, но а, тази сутрин, когато обсъждахте Сирия, стана ясно, че когато се срещате с а, партньорите си, с а, съответните представители от региона, било то гражданското общество или представители на различни организации, никой не би споменал нещо свързано с ми, мирният процес. В момента се говори за Либия, Сирия. по-скоро радикализацията, която наблюдаваме и тук, и там, но на практика не се казва нищо за близкоисточния мирен процес. И поради тази причина французите решиха да организират една инициатива, защото смятаме, че това положение е опасно опасно за всички, не само за двете заинтересовани страни и за региона, но опасно също така за международната общност. Също така и статуквото не трябва да ни заблуждава. Това не означава, че нещата могат да продължават така, без да създават допълнителна опасност за стабилността и така нататък. Защото действителността е точно обратната. И за това бе пред френската инициатива да припомним на всички, че ако не не разгледаме проблемите по сериозен начин, ако не ги подхванеме е, сериозно, то ще се сблъскаме с допълнителни е, осложнения в е, близките месеци и седмици. Целта на френската инициатива е решението, основаващо се на две държави, да влезе отново в международния дневен ред, същевременно да се организира един широк дебат и също така да насочиме хода на тази, е, на намирането на решението. Т.е. не да започнем един нов е, процес, а просто да насочиме нещата така, че решението, основаващо се на два на две държави, да бъде във всички компоненти на политиката. И, това, и и това да бъде наистина да залегне в политиките на всички, включително и на, на адхок комисията по свръзка. Още веднъж просто трябва да вдъхнем нов полах, нов живота на решението, почиващо на две държави. В крайна сметка, идва, и, и, и, двете, и двете страни излизат с едно и също твърдение. Две трети от тези, които бяха запитани, каз, казват, че само решение, основаващо се на две държави, е устойчиво и е, жизнено решение. Същевременно те в момента са обезверени. Тоест, е, разликата или пропаста, която разделя действителността от е, надеждите, води до, из, до обезкуражаване, до загубване на вярата. Затова ние смятаме, че тази инициатива отново трябва да се впише на, в дневния ред на световната общественост. Как ще направим това? Тази инициатива е малко по-различна от всички инициативи, които бяха бяха организирани в е, миналото. Знаеме, че момента е сложен и не можем да накараме двете страни да седнат на масата на преговорите. Това няма да доведе до нищо в е, момента. Така че, разбира се, ние не се опитваме да открием отново топлата вода. Много процеси продължават да се осъществяват. Нещата не са се променили ужасно. Няма нужда да, е, да откриваме или да налагаме нови неща, защото има инструментите са там на место. Не. Знаеме, че най-скоро време е, ще поеме новият президент на Съединените щати и ще му трябва време за да прецени на къде е да насочи процеса. Така че целта не е да налагаме нещо ново, а да се опитаме да обединиме всички около идеята, че трябва да се обърне специално внимание на процеса като такъв. И трето, а ние сме готови да приемеме всякакви, всякакви идеи. Ако някой има някакви предложения, моля, съобщете ги. Откакто ние обявихме нашата инициатива и така е, вдъхнахме известно, известна, известен живот в а, решението. Получихме няколко нелоши идеи от едни те и другите, включително и доклада на квартета. Е, днес една инициатива от е, палестинска страна относно резолюция на е, съвета за сигурност за заселванията. Така че нашата инициатива в никакъв случай няма за задача да предотврати други действия или начинания. Напротив, е, целта е да привлечеме допълнителни партньори, които да работят с нас. Каква е нашата цел? Когато организирахме срещата в Париж през юни, Ние обявихме, че ще организираме до края на годината международна конференция. Тя трябва да се състои преди коледа, преди парламентарната вакансия. Все още обаче нямаме насрочена дата. Трудно, трудно намираме подходяща дата. Целта на конференцията е да се постигнат три неща. Първо, политически ангажимент от страна на всички участници, че решение може да се намери само на основата на две държави. И принципите, насоките, спецификите, критериите, които до сега са били разработвани от 67 година насам, независимо дали става дума за резолюции на съвета на сигурност или други международни е, документи или е, поканата от страна на Джеймс Бекър до конференцията в Мадрид или всякакви други инициативи. Така че, Целта е наистина да създадем една основа а, всички до, постигнати до тук резултати да бъдат взети предвид. А, арабската мирна инициатива в а, момента някакси е в а, задънена улица. Целта е също така да видим по какъв начин можем да помогнем тази инициатива да набере скорост е, как могат да се намерят компромиси, да се постигне някакво разбирателство между двете страни, между основните ак... регионални е, актьори и да накараме е, всяка страна да направи известни отстъпки. И Бихме искали тази арабска мирна инициатива, която бе създадена по принцип през 2002 година, да, е, да напредне от тогава. Сме отбелязали много малък напредък. И, също, и същевременно да се създадат благоприятни условия за осъществяване на конкретните предложения, които ще бъдат направени. Тоест, наистина решението, основаващо се на двете на две държави да намери е, път е, напред, е, как да се създадат економически условия, благоприятната економическа среда за напредък на тази инициатива. Също така не трябва да се забрави економическото положение в палестинските територии. Имам разп разполагаме с а, цифрите за растеж, знаем какъв е проблема с липсата на заетост, дефицита. Наистина тук не вървиме в правилната посока и трябва да се вземат а, конкретни мерки също време, но трябва да се помогнат да се помогне на палестинските власти да заздравят институционния си капацитет. Те, разбира се, разполагат с помощта на международната общност за това, но трябва да се направи и повече. За това работиме е, в тясно сътрудничество с е, палестинските власти, за да могат те да е, наистина да овластат този процес. Също така гражданското общество и гражданските организации и от едната и от другата страна някак си са загубили доверие. Е, няма доверие между двете общности, така че трябва да се направи е, нещо, за да се започне отново един обществен дебат върху проблемите и да се възвърне доверие между общностите. Както казах, Конференцията ще се състои след няколко седмици. И всички тези, които са заинтересовани от мирният близкоисточен процес в ОНЕ, нашите партньори, представителите на новата американска администрация, представители на Русия. Е, да се, да се включат е, и да поемат, да се вдъхнуват от е, френската инициатива, защото наистина решение, основаващо се на две държави, да има бъдеще. Виждате, че това е един от основните проблеми, които трябва да решиме. Да има отново доверие. Ако, ако успеем да, да възвърнем доверието, наистина ще вдъхнем нов живот на мирният процес, който ще набере е, известна е, инерция. А сега давам думата на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 Благодаря. За мен е чест е, да бъда в компанията на господин Джентелини и господин Вимонт. Аз имах удоволствието да се срещна с е, двамата е, повече, няколко пъти. И аз оценявам това, което казаха и безспорно съм съгласен с много отказаното, както днес, така и преди. Но сега искам да се върна няколко крачки назад. Да подчертая, когато говорим за принципа на разрешението за две държави, че това е единствената възможност е, за мир, но това предполага мирно съвместно съществуване между израелци и палестинци. Независимо от това дали им харесва или не, неизбежно е те да живеят съвместно и това е, е, това е всъщност е, единствения вариант. Ако няма две самостоятелни държави, съответното е, съвместно съществуване ще стане непоносимо и двете страни трябва да съществуват и друг изход няма. Но все пак искам да обясня в какво се състоят трудности. Трябва да се зададем въпроса, защо след 50 е, годишно съществуване на Израел и след 67 година, защо е, тези хора не можаха да постигнат споразумение. Това е простия въпрос, който така или иначе не е намерил отговор. Аз е, ще е, се опитам да намеря отговор възоснова на е, две неща. Първо, непосредственото положение в Близки изток в момент. Според мен е всяко усилие да се доведат до успех преговорите между Палестина и Израел в момента е, ще се провалят. Ще се провалят. Защо? Накратко, какво е положението както в Израел, така и в региона? В момента правителството на Израел, поне според мен, не е съгласно на разрешение, при което ще има две държави. Вижте какъв е състава на правителството. Има министри, които са ясно и категорично за поставяне на край на идея за изграждане на две държави. Е, тоест, е, Израел да анексира територии, особено западния бряг на река Йордан. Така че настоящото сегашното правителство изобщо не допуска такъв вариант. На второ място, вижте опозицията в Израел. В момента няма ефективна политическа опозиция в Израел, която би отправила предизвикателство към това правителство, както в момента, така и след 2019 година, когато изтича мандата на това правителство. Така че народа на Израел върви към центъра и в дясно от центъра. Така че това е едно обстоятелство, което по някакъв начин трябва да се преодолее. Третата точка, която трябва да подчертая. Арабските държави. Сега, арабските държави искат да се сложи край на този конфликт, но се занимават в много по-голяма степен с собствените си проблеми, с вътрешната си сигурност. Страните от Арабския залив, Саудитска Арабия са в редовни контакти с държавата Израел, защото според тях те са на предна линия в защитата срещу Иран и останалите. Според тях не е необходимо да се оказва натиск, защото според тях конфликта между Израел и Палестина може да остане на втори план, защото има по-спешни въпроси. По-спешни от тези, на които те са свикнали. Така че според тях не е необходимо е, сега в момента да е, оказват натиск за разрешаване на този този конфликт. И накрая, палестинските власти. За съжаление, пак трябва да заявим, че няма същинско лидерство, същинско ръководство, което да направи необходимите отстъпки, за да се постигне споразумение. Виждаме, че палестинците са толкова разделени, както израелците, израелците Хамас и палестинските власти, които не могат да търсят съвместно решение е, на е, този конфликт. Тоест от страна на палестинските власти няма някакво движение, няма нещо ясно. И накрая, и накрая позицията на новата администрация, е, позицията на администрацията Трамп когато влезат в, кога стъпят длъжно след няколко седмици, ние не знаем каква позиция ще вземат те спрямо конфликта между Палестина и Израел. Но вече се знае, че президент ангажимент няма да се ангажира на каквато и да е било цена, без ясни възможности за успех. Така че той ще бъде много внимателен преди е, да поднови процеса по водене на преговори. Междувременно обаче е, той ще се придържа към политиката на своите предшественици, а именно подкрепата му към Израел ще остане безрезервна. Така че, ако искаме да потърсим решение, трябва да сме сигурни, че трябва да бъде на лице американска подкрепа защото без участието на Америка процеса няма да тръгне в посоката, в която ние бихме желали да тръгне. И последната точка, последната точка, тя е най-важната и почти не е обсъждана до сега. Това е психологическото измерение на този конфликт. Трябва да разберем – че каквито и практически стъпки, по които да мислим, за да може процесът да се развива, има психологически пречки, поради които и двете страни не могат да направят необходимите отстъпки, а те трябва да направят такива отстъпки. Тоест, е, как ще промените историческото минало? Как ще се справите с религиозното измерение? С е, идеологията, която се проповядва? Мозъците на хората са промити в някакъв смисъл. Те са подготвени за нещо друго и сега не са готови да направят необходимите отстъпки. До сега им е повтаряно непрекъснато, че това няма да стане. Израел трябва да си остане столица на израелската държава и в никакъв случай не може да бъде част от палестинска държава. А палестинците ще настояват на правото на завръщане на палестинци в Палестина. Така че те смятат, че никога това не може да стане. И всички са е, идеологически облъчени и трябва идеологическия дискурс да се промени а да се промени менталитета, няма да постигнете никакъв напредък, каквито и усилия да направите и каквато и да е подкрепата за тези усилия. Така че, преди да се подновят преговорите, трябва да видим каква ще бъде цената на помирението. Това е сине кванон, задължително условие за успех за в бъдеще. Тук трябва да отговорим на три критични въпроса – първо, как да се изгради взаимно доверие? В момента няма нула доверие между двете страни. Трябва да се вземат мерки спрямо отделните райони, трябва да започнем е, да отслабваме недоверието между двете страни. На второ място е едно взаимно усещане за несигурност. При всяко помирение трябва да видим как израелците да се почувстват по-сигурни и как да сме сигурни, че палестинците се чувстват по-сигурни. Това чувство за несигурност прави и двете страни твърде сдържани, когато трябва да се правят стъпки напред. Има иллюзия, която се подхранва както израелците, така и у палестинците, че ще постигнат всичко, което искат. Хамас или движение в дясно от центъра казват, това е наша земя и ние не сме готови да отстъпим и педя от нея. Така че и има силни избирателни райони от двете страни, но те трябва да разберат, че това е неизбежно и че другата страна няма да получи всичко. С други думи, за да постигнем това, трябва да имаме процес на помирение. А процес на помирение, според мен, означава три неща. Първо, действия между хората. Сега нямам време да навлизам в подробности, но ще отговоря с удоволствие на въпроси. Втората част на цената на помирението е с настоящите правителства и в Израел, и в Палестина да направят стъпки, за да отслабят напрежението. Можем да посочим много примери за това, е, че не е необходимо е, да се правят някакви, кой знае какви отстъпки, които така или иначе те не са готови да направят. И на трето място, политическата рамка. Политическата рамка, е, която трябва да се насърчава при процеса на помирение. Но това ще отнема поне две години. Според мен това е мирната арабска инициатива. Това трябва да бъде общата рамка за мирния процес. Според мен, при друга инициатива няма пълно представителство на арабските държави, а това е обречено на неуспех. Е, някой смята, че е, квартетът е необходима част от отговора. Откровенно казано, аз мятам, че е, ние трябва да започнем да мислим различно, ако искаме да постигнем успех. Е, трябва да възстановим силата на арабската мирна инициатива. И новата френска инициатива сигурно ще изиграе значителна роля в тази посока. Сега искам да се върна на новата френска инициатива. Според мен тя е много важна, трябва да продължи и трябва да се приложи на практика. Въпросът днес е кога и какво ще бъде съдържанието на тази конференция. Няма съмнение, че при най-добри намерения мой приятел тук, господин Вилмонт, би искал това да стане през следващите 2-3 седмици. Докато аз смятам, че до 2-3 седмици, точно преди коледа, без да знаем каква ще бъде позицията на администрацията на Тръмп, според мен по-скоро ще навреди, отколкото да помогне. Необходимо е повече време, повече време да се подготвим, защото според мен новата френска инициатива с подкрепата на ООН не би трябвало да претърпи неуспех. Трябва да предотвратим неуспеха на всяка цена. Защото ако отново претърпим неуспех, трудно ще се върнем назад и е, трябва да обясняваме защо отново сме претърпели неуспехи, и какви са последиците от него. Второ, е, какъв трябва да бъде дневния ред? Е, Дневният ред на тази нова френска инициатива се фокусира върху следното. Какво да правим през следващите две години? Моето усещане е, че администрацията на Трамп няма да може да се съсредоточи върху този конфликт точно през следващите години. Трамп има много други проблеми да решава. Според тях те са много по-спешни. С други думи, не е спешно да се занимават с конфликта между Израел и Палестина. Нека да го сложим на страна за момент. Тоест, френската инициатива може просто да се възползва от този период, от следващите два месеца до две години да подготви почвата за последващи сериозни преговори между двете страни. Според мен тази нова френска инициатива е изключително важна. Тя ще изпълни именно тази роля, ще подготви почвата за сериозни преговори в последствие. Затова чувствам, че френската инициатива е изключително важна, но могат да бъдат предприяти стъпки за подготовка на нещата на място. Примерно, усилия, за да гарантираме, че Израел приема арабската мирна инициатива. Това е било значителен напредък. Натаняхо вече посочи, че има някои неща в тази инициатива, но трябва да се направят усилия и Хамас да приеме арабската мирна инициатива. Е, можем да разчитаме на Катар, на Турция, на други, които имат много добри отношения с Хамас, за да им обясни защо е необходимо да вървят в тази посока. Защото ако продължават е, конфронтацията с Израел, е, това няма да доведе до нищо. Трябва да бъдат е, направени тези проблеми по-умерени, защото ако Хамас продължава да приканва за унищожението на Израел, те е, всъщност дават карти в ръцете на крайните десница на Израел и ако преговарящите са готови да направят отстъпки, тогава ще чуят, че Хамас е готов да унищожил Израел. Т.е. на политическо ниво и французите, и ООН и Европейски съюз могат да подготвят нещата между хората, между правителствата, да израдят политическа рамка, това да бъде вид политическа рамка, която да подкрепя международната общност, в частност арабските страни, Израел и Палестина да бъдат взети предвид, в частност Хамас и когато двете страни бъдат готови да седнат на масата на преговорите. Не знаем какво ще стане от тук до две години, но категорично мога да ви кажа моето мнение в момента. Настоящето ръководство на Израел и на Палестина не са в състояние да направят значителни отстъпки, за да върви напред мирния процес. С други думи, сега ние трябва да започнем да мислим по нов начин. Е, как френската инициатива да бъде един носител, един полезен носител, мотор за подготовка на нещата. Това е една златна възможност предвид положението в Съединените щати, предвид положението в Близкия изток, тъй като никой не е готов да направи необходимите отстъпки. Тук Французите и Европейски съюз могат да изиграят много важна роля. И когато настъпи момента след 3 месеца или след 2 години, може би е, ще е, смятаме, че и Израел и Палестина ще бъдат по-готови да чуят защо движе, е, решението за изграждане на две страни е единствената възможност, която в край на краищата ще доведе до постоянна сигурност за Израел и е, въжделенията на палестинците да получат свободна демократична страна, която заслужават, успоредно с израелската държава. Аз мисля, че това е, не е просто някакъв мираж, това може да се осъществи на практика, но трябва да имаме специфичен план за действие. Нека да видим как могат те да седнат на масата, да започнат на преговорите, да видим защо администрацията на два, на два пъти претърпя неуспех защото нито една от страните Израел, Палестина и Съединените щати не се замислиха внимателно върху това какво трябва да се направи, за да се промени възприемането на нещата от страна на обществеността, начина на мислене на обществеността, как да станат готови, да седнат на маса на преговорите и да се гледат като партньори за мира, като партньори съседи. Това е необходимо за мира и сигурността и според мен е възможно при условие, че ние разработим много внимателна рамка с такава цел. Благодаря. Склонете. Госпожа Канят. Благодаря, господин председател. Виждам противоречията между двама от ораторите, между посланник Джентелини и професора. Господин Джантелини, вие подчертахте важността на присъствието на Обединените нации за мирния процес. А вие, господин професор, отсъствието на Съединените щати към момента заради е, промените там, вие възприемате като възможност за Европейския съюз да изиграе решаваща роля или поне да упражни голямо внимание. Аз съм скептично настроена, основавайки се на това, което знам. Искам да попитам и двама ви каква е вашата прогноза за процесите в Близкия изток и какво ще стане с двустранното решение. Господин Парньо. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата наши изказващи се. Мисля, че наистина това е много навременно няколко седмици преди френската инициатива и няколко седмици след избора на Доналд Трамп и е, несигурното развитие на нещата. Така че благодаря за това, че организирахте тази дискусия. 2017 година ще бъдеш година на поврат. 70 години от споразумението Балфур, 50 години след приемането на резолюцията 2240. Така че 2017 година ще бъде една символична знакова година, която изиска от нас да намериме конкретни решения, такива каквито вие предлагате предлагате във вашите изказвания. Както каза господин Бен Мер, може би отсъствието на Съединените щати ще бъдат е, добра възможност за Европа, тъй като в е, момента евро... американците се оттеглят малко от решението на този проблем, оставяйки празно място, което ще бъде запълнено от френската инициатива. Четири въпроса към вас. Днес, независимо дали човек е палестинец или е, израелец е, няма достатъчно лидерство. Нито на Натаняхо, нито Абас са, са, достат, са, са лидери. Така че това, не, това, не, това означава, че просто не може да се седне около масата на преговорите и да се намери решение. В такъв случай как френската инициатива с помощта на Европейският съюз може да заобиколи или да, е, така, да, да, пре, да прескочи липсата на лидерство и да накара съответните страни да разговарят помежду си. Същевременно продължаването на разрастването на колониите прави се по-уязвима палестинската територия. Така че какво може да се направи, за да се прекъсне колонизацията, как може как може да се намери решение, основаващо се на две държави и какво може да се направи с заселванията след документа, който бе публикуван от комисията миналата година. Сега, колкото до френската инициатива. Дневният наред ще бъде твърде е, ясен и твърде е, същевременно също много важен. Но той ще е много важен, за да може да накараме господин Натаняко да участва в процеса. Кажете ни какво точно ще го е, накара и кога може да стане това. Същевременно арабската мирна инициатива създава рамка за да могат всички да се съберат около масата на преговорите. Същевременно обаче има известно съпротивление от е, страна на много е, арабски е, страни. Какво можем да направиме, за да актуализираме тази инициатива и тя да бъде приета от арабските страни и Израел, защото ако Израел и арабските страни се обединят около една рамка за преговори, то това ще може да обезвреди радикалните течения, които се развиват тук и там. Рек. Думата има сега господин Юрек. Благодаря много. Пред цялото време трябва да мислим за мира. През цялото време трябва да мислим за мира, защото един перманентен конфликт не е добър за никого. Израел е държава възникнала за да даде мир на еврейския народ. А в момента ситуацията за еврейската общност в Палестина и за мусулманската общност е непоносима. Перспективата за достанно решение трябва да а, получи поле да се случи. А, положението на християните в арабския свят също не е добро. Единствено мирът а, може да създаде подходящите условия. Струва ми се обаче, че сме избрали най-неподходящия път а, интернационализирахме мирния въпрос а, в Близкия изток. Опитваме се да убедим Палестина и Израел, че всичко е наред, а, че те са а, партньор, на който може да се има доверие. Говорим за това, че е, израелските министри се изказват в полза на двустранното решение, но не виждаме какво става в ивицата Газа, където управлява Хамас. Е, ивицата Газа е политически организъм, Властта е, в ивицата Газа не зачита човешките права и това поведение е опасно за мълцинството, за мълцинствата. А, но ние или изобщо не говорим за това, или говорим твърде малко. Да си представим, а, че се изгражда палестинска държава. От часа 0 това ще бъде една провалена държава Бих могли да ми опрекнат, че сега привеждам аргументи срещу това, което казах в началото. А, не, е, ние трябва да накараме е, е, Палестина и арабската страна в това от какво имат нужда. А те имат нужда от от представителство в обществото, имат нужда от доверие. За да се гарантира социалния мир. Повтарям още веднъж. Интернационализирането на този въпрос създава една погрешна иллюзия, създава погрешната иллюзия, че ние работим с двама партньори, на които може да се има доверие, с които бихме могли да изградим траен мир. Това обаче е погрешно. Мира а, по светите земи а, може да се възцари само чрез взаимно разбирателство. Разбира се, Важно е и мнението на международната общност. Не бива обаче да се упражнява натиск, защото това, което правим в момента, отдалечава мирната перспектива. Благодаря. Uh, now, uh... Благодаря, госпожа Валтманс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на ораторите. Не съм много щастлива от това, което чух. А, не ни беше представена днес особено радостна картина за бъдещето. Имам няколко въпроса. Ми, миналата седмица в Страсбург дебатирахме с госпожа Могерини по темата. Аз зададох тогава един въпрос, който сега искам да задам на нашите гости. Първо, А, никой не каза нищо за проектите финансиране от Европа, които сега са унищожени. А, аз още от дете знам, че който разрушава чуждата собственост, трябва да плати за изграждането й. Затова а, искам да поискам проектите, които сме финансирани, които са разрушени, да бъдат възстановени и да бъдем обещатени. За тях искам да чуя какво мислят панелистите по този въпрос. Второ, някои колеги вече говориха за това. Има редица мирни инициативи. Напредък обаче не се забелязва. Днес още веднъж се подчерта това. Аз не виждам също така никаква координация между различните инициативи. Не би ли могла Европа и госпожа Могерини да играят а, тази роля, да обединят, да координират инициативите, а, да съставят план за действие с конкретни а, срокове, защото конфликта продължава твърде дълго. Бях на място и съжалявам, че конфликта продължава. Господин Хаджи Георгио. Благодаря, госпожо председател. Склонен съм да вярвам, че това, което чуваме тук е просто литература, т.е. говорене за нещата. Никой не разполага а, с инструменти, с които би могъл да задвижи нещо. А, поздравявам а, представителя на Франция за предложението, но съм съгласен е, с професора, който каза, че твърде рано подготвяме това е трябва поне да го отложим. Има ли някой в тази зала, който да има коража да каже, че Израел не желая да се постигне решение? Особено сега, след избирането на новия президент на Съединените щати, Израел се чувства още по-свободен да продължава в същата посока, да разрушава домовете на хората и да, ги, да прогонва хиляди палестинци от а, а, там. А, над 1500 души са прогонени от домовете им и на палестинските територии се изграждат нови селища. В това е, е, разрушени са сгради, включително е, финансирани и с парите на Европейския съюз, за да се изградят на тяхно място селчета за израелците. Според мен няма а, сила на тази земя. която да промени нещата а, и да накара Израел да спре да върви в посоката, в която върви от години. А, Турция може би има властта да каже на Хамас как да се държи. Не, не виждате ли, че е, даже и Турция ще се превърне в държава на Хамас? Как бихме могли да очакваме от тях те да бъдат добър съветник на Хамас? Вие казахте също така, че след като Хамас работи за разрушаването на Израел, значи няма решение. Слушайте се в това. Съгласен съм за вас, че Хамас а, а, твърди, че ще направи това. Израелците обаче предприемат конкретни действия срещу Палестина, предприемат действия за разрушаването на Палестина. И още няколко думи. Няма да има. А, не може да има решение за вечни времена, но да Спомнете си за деспите на Израел преди две години в ивицата а, Газа. Те убиха само за два месеца повече от 3000 души. Спомнете си, че в същия този период от време палестинските жени родиха точно толкова палестински деца. Uh, Благодаря. Госпожа Дюра. Мерси, мадам ла президент. Мерси, Председател, благодаря за вашите обяснения. Тяха бяха интересни, но също не е малко разочароващи, и то по-специално, що се отнася до действията, предприяти от Европейския съюз. Да, има геополитически причини, които бяха обяснени, бях, беше обяснено какво става на място, но аз бих искал да се върна към капацитета на Европейският парламент да реагира и да предприеме действия по редица събития. Бе казано, че трябва да усъвършенстваме мирния процес. Имам чувството, но може би греша и бих се радвал да греша, че плана на партньорите на Европейският съюз, че израелското правителство се интересува само от неясните и не доточнени позиции на Европейския съюз по някои от неговите действия, като например заселването и колоните. Резолюции приети през 2012 и 2015 година решиха, че продуктите, които се произвеждат в тези заселвания, не могат да влезат в Европейския съюз, без това да бъде обозначено върху тях. И че тези продукти не могат да бъдат считани и разглеждани като продукти, които се вписват в рамката на е, спогодбата за свободен обмен между Израел и Европейския съюз. От друга страна, комисията е пазител на договорите. Аз не говоря за работата, която вие вършите и знам, че не пестите сили, но наблягам на това дали Европейският е, съюз а, е, следи а, решенията на резолюцията дали се прилагат, дали върху е, е, е, на етикетите е обозначено. Във Франция се продава вино, на етикета на, този, на, те, на бутилките пише Юдея Самария. Така че това не отговаря на изискванията. От друга страна, в Палестина биват разрушени училища, спортни площадки и други. И това са обекти построени с средства на Европейския съюз. Европейският съюз ще иска ли компенсация за тези площадки и обекти, които са финансирани от Европейския съюз и защо не удържаме а, от сумите, които са насочени към Израел, тези, които отговарят на стойността на разрушените площадки. И още нещо. По това време господин Фабюс, който беше министр на външните работи на Франция, заяви, че признаването на е, палестинска държава ще зависи от присъствието на Израел на масата на преговорите. Ако а, Израел не се присъедини към разговорите и преговорите, какво ще направи Франция? Ще продължи ли тези преговори? Сега господин Атактус. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Ще се опитам да бъда кратък. Първият ми въпрос е към господин Ламон. Съгласно Палестинския център за общественото мнение, само 33% от палестинците подкрепят позицията на своето правителство, която подкрепя френската инициатива. Що се отнася до тази липса на подкрепа от двете страни, как, е, как ще продължите с тази инициатива? Втория ми въпрос е към господин Ганделини. Президента Махмуд Абас а, е, многократно отказа да започне двустранни преговори за мир с Израел, въпреки че израелският премьер го покани да започне преговори без предварителни условия. Господинът Нетаняхо изяви своята, своето желание да отиде е в Арамала и да говори пред палестинския парламент и покани своя колега да се обърне към израелския парламент. Европейският съюз и комисията, като най-големия донор а, на Палестина, призоваха Палестина да се върне незабавно към преговорите. Сега ще дам думата на господин Фрайнт. Благодаря, госпожо председател. Имахме чудесна вечер вчера, на която млади лидери от Палестина и Израел присъстваха. Ясно се чувстваше, въпреки че а, седят в една и съща зала, а, между тях има пропаст. А, трябва да помогнем да се установи доверие, в основа на което да се случи помирението. А, бих искал да задам обаче и един а, въпрос във връзка с, двамата, с двама американски а, президенти, един от които Джимми Картер, а, който пита вестника, а, отиващата си а, администрация, а, искаща от администрацията на Обама да а, признае Палестина. Как бихте коментирали това? Има ли какво ще се случи, докато Доналд Тръмп встъпи в длъжност? Ние не знаем каква ще бъде политиката на Доналд Тръмп за Близки изток и това е. Но това, което той каза, беше, че израелците са страхотни хора. Срещал съм с тях страхотна държава, го велика държава. Не? Нали? Това е всичко, което знаем от а, е, него. Но, но в интервюто си за New York Times той каза, че неговият зет ще бъде чудесен човек, който да работи за мира в Близкия изток. Това е поредната странна идея, която Доналд Тръмп изказва. Благодаря ви. Господин Ван Орден е, има думата. Благодаря, госпожо председател. Каза се за липсата на фокус в Съединените щати поради смяната на президентската администрация. При нас проблема е същия. На Франция и също и предстоят президентски избори. Там също предстои смяна на администрацията, така че не знам колко може, дали сме по-фокусирани върху проблема. Ние казахме, че искаме да се опитваме да се ангажираме. Дали ще го правим само за символични жестове или наистина ще се опитаме да помогнем? Споделям съмненията, изразени от колегите. Не знам да има друга държава, която да иска повече мир, отколкото е, Израел, мир и сигурност. Е, Нетаняхо е, е готов да работи за двустранното решение. Израелците се изтеглиха от Газа и Газа остава на терористичните организации, така че хората в Газа изобщо нямат никаква свобода под контрола на Хамас. Нека да не забравяме, че израелците са обект на а, а, атака от 69-та година. Това е една много слаба и много уязвима държава. За ролята на Европейския съюз. Европейския съюз отчаяно се опитва да се наложи като играч на световната сцена. Може би трябва да, да бъда такъв. Ще повторя това, което казахте. Вие да използва всички лостове, с които разполага, за да помогне на а, Палестина да направи стъпка напред. И, то, и ние, ние го, го, го правим. Освен това, с какви политически лостове разполагаме? С никакви. Нямаме никакъв напредък трябва да ги върнем на масата на преговорите. Вместо прия, големи приятелски жестове трябва да се съсредоточим върху а, по-дребни стъпки на напредък, например, по-улеснено преминаване на а, границите. Европейски Европейския съюз би могъл да помогне на палестинските власти за това. Има проекти, в които Европейския съюз би могъл да бъде от помощ, вместо да издига неизпълними очаквания. Ние знаем, че единственият път, по който може да се постигне някакво решение, е чрез двустранни преговори между Израел и Палестина ние бихме могли да подпомогнем точно този процес. Благодаря ви, господин Вайкъл. Благодаря ви, госпожо председател. След този дебат, мисля, че панелистите е, вече разбират защо Европейския съюз не може да играе никаква роля в мирния процес в Близкия изток. Нашите позиции са диаметрално противоположни. Ние просто си говорим на два различни езика. Не става въпрос за признаването на Израел а, и за това дали Израел има право да съществува в рамките на своите граници и да има сигурност. Мисля, че този въпрос вече не се успорва в Европа. Това, което трябва да обсъждаме е какво можем да направим, за да задвижим този процес, който е процес е, е, само на думи, е мир само на думи, е, няма никакъв мир, няма никакъв процес. Ще се опитам да задам няколко въпроса. Интересно е, че говорим за израелско-палестинските отношения, а на практика двустранното решение на конфликта става все по-химерно със всеки изминат ден. Ние не говорим за инструментите, които реално съществуват и с които ние реално разполагаме, с които е, Европа би могла да играе роля. Първо, както каза преди малко професора, съществува френската инициатива, арабската мирна инициатива, но най-вече имаме международното законодателство. Международното право, международното хуманитарно право предоставя също инструменти. Ако се придържаме към него, веднага става ясно, че Израел не е демократичната държава на региона, а че това е държава, в която демократичните принципи сериозно се е, е, нарушават е, по начина по който Израел се отнася към палестинците заради 800-те арестувани държани в затвора е, деца, заради огромния брой задържани е, по е, така наречените административни причини, така нататък и така нататък. Нека да си говорим ясно и открита. А, ние можем да бъдем приятели на Израел и да поставяме тези въпроси. Днес получих една информация, която искам да споделя с вас. В едно писмо до госпожа Могерини, една група от неправителствени организации се опитва да привлече вниманието върху факта, че през май миналата година а, един а, проект на име Low Train е започнал и се финансира с европейски средства. Това е проект за хармонизиране и споделяне на техниките за водене на разпит проекта. Проекта се координира а, от Израелския университет. В него участва Израелския министр на обществената сигурност. Министерство на правосъдието на Белгия, Португалия, Испания и така нататък. Този проект говори сам по себе си, защото техниките за водене на разпит са ясни. Те са ясни и за палестинците, даже още по-добре. Как можем да сътрудничим в такива проекти? Как можем да се държим, като че ли нищо не се е случило? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Има доста голям консенсус около това, че конфликта наистина е загнил и че просто е излезал от международния дневен ред. Основните актьори, основните лидери някакси не са готови да поемат необходимите, необходимите смели действия за постигане на някакви решения. А, имаше една инициатива на администрацията Кери, но не се стигна до нищо. Така че искам да ви задам следните въпроси. Сега. А, как ще можем да събереме на съберем на е, около една маса двете страни, когато едните и другите искат различни неща. А, едните говорят за окупация, т.е. ние сме доста далече от някакво общо виждане на нещата. И второ, всички се питаме по какъв начин да повлияеме повече, да имаме повече влияние. От друга страна, имаме доста разлики, но същевременно искаме Европейският съюз да може да, да играе важна роля и да има наистина влияние на място. Трето решение основано на две държави. Мислите ли, че ще дойде момент, в който подобно решение просто няма да може да бъде възможно? А, защото ще има принципа на изгорената земя, при демографски проблеми и какви ли не други проблеми. И още един въпрос. Някои смятат, че може да се стигне до помирение вътре в различните действащи страни в, от палестинска страна. Мислите ли, че това наистина ще стане възможно? Господин Преда, благодаря, госпожо председател. Мисля, че миналата седмица в пленарна зала вече обсъдихме този проблем и, ви днес имам чувство, че просто като ехо се повтаря всичко казано. Аз така винаги с много голямо очудване а, установявам колко пряко и колко активно някои колеги се противопоставят на идеята за преки преговори между двете страни. Е, и по този начин заклеймяват едната или другата страна. И сега ще помоля нашите докладчици да отговорят на въпросите Давам ви по 5 до 7 минути на всеки. И ще започнем с по обратен ред. Ще помоля първо господин Бен Мер, след това господин Дюмо и след това господин Дженти. so much. Um, ask about, you know, can we predict what... Uh, благодаря. Не знам доколко можем да предвидим какво ще каже президента Тамп. Сега, специално за израело-палестинския конфликт, можем да предположим, че президент Тамп ще продължава да оказва подкрепа на израелската държава и дори смятам, че все пак той продължава да вярва в решение, при което има две самостоятелни държави, но все още няма план за действие, няма стратегия от страна на новата администрация. Поради тази причина аз предполагам, че Съединените щати са от критична важност. Те са абсолютно необходима страна при намирането на решение на този конфликт. Но тъй но в момента Съединените щати едва ли ще се ангажират ефективно. Поради това, е, това е нова възможност да подготвим почвата. Не да разчитаме на Съединените щати, а да подготвим почвата. След година и половина или две, двете страни ще бъдат по-склонни да се изслушват взаимно и да преценят е, какви отстъпки трябва да се направят и евентуално да са способни да ги направят. На второ място, трябва да правим разграничение между Израел като държава и съответното правителство. Напълно съм съгласен с господин Вилмон. Е, всеки след изборите вси, мнозинството в е, Израел и в Палестина подкрепят решението, при което има две самостоятелни държава. Но имаме е, проблеми с правителствата. Но аз повтарям, в момента не смятам, че нито настоящето правителство на Израел, нито настоящите власти в Палестина са способни на отстъпките, за да се постигне споразумение. Ако Натаняхо е склонен на някакви компромиси, то правителството на другия ден ще възстане. Те е, като правителство настояват за анексирането на западния бряг на река Йордан. Хамас връзките му с Турция. Хамас трябва да бъде неотменна част на всеки мирен процес. Иллюзорно е да се смята, че може да има мир с палестинските власти, като Хамас остане на страна. Хамас е заявил категорично, че иска да унищожи Израел, но Хамас знае, и аз знам, че знаят, че Израел е, е вечен, че трябва да се съществува мирно с Израел и за това смятам днес, че арабската и мирна инициатива страни, които могат да влияят на Хамас, Турция, Катар и други могат да започнат разговор с Хамас, за да приемат действителността на място. Хамас, ако реши да търси изход, Риб, арабската мирна инициатива може да предостави такава възможност. Доща не ста, се казаха до сега, но Принципа, за който говоря, е в сила. Тези, които са били в контакт с Хамас, били са в контакт с Турция, били са в контакт с Катар, като мен, чувам едно и също. И това, което чувам и казвам, е напълно възможно. Е, сега, какви грешки Израел и Палестина до сега са направили? Едва ли някой тук ще каже, че Израел е напълно невинен спрямо палестинците или че палестинците са били напълно невинни? И двете страни направиха тежки грешки през останалите последните 50 години и продължава да правят много сериозни грешки. Ние продължаваме да се питам кого да обвиняваме. Едно нещо е ясно. Е, окупираните територии не могат да продължават безкрайно. Трябва да се сложи край на това. Но за да сложим край, трябва да имаме предвид всички обстоятелства, които обсъждаме. Това се състои трудността в момента и трябва внимателно да я обмислим. Сега, по френската инициатива, какво ще бъде участието? Аз е, не смятам, че каквато и да било международна конференция, на която не присъстват е, израелците и палестинците, е, ще бъде, ако не загуба на време, то няма да бъде ефективна. Необходимо е присъствието и на Израел и на Палестина на такава конференция, но, но Натаняхо няма да дойде, ако смята, че ще го изтискат като лимон или че ще го притиснат. Трябва да му се каже, че на тази конференция ще започне нов процес. Както казах, процес на помирение, че няма да се иска от него да прави значителни отстъпки на подобна конференция а просто той да разбере, че трябва да започне помирение, двата народа да се сближат, да не се чувстват толкова несигурни, да не се чувстват в такава степен на недоверие, да не се страхуват толкова от другата страна. Такава конференция би била необходима и ако не се постигне такъв резултат, няма да има ефект от конференцията. Е, сега, е, Картер е поискал Обама да признае Палестина преди да напусне. Мисля, че това е лош съвет. Това едва ли ще промени нещо на място. Е, това още повече ще укрепи екстремистите сред израелците и няма да има механизъм за прилагане на практика на подобно признаване, за да може и Израел да го приеме. И Трамп ще каже, ние нямахме намерение да вършим такива неща. Така че той е казал нещо, очаквал е да има трайно отражение, но това е иллюзия и мисля, че президента Картер погрешно е отправил такъв съвет аз не смятам, не, не смятам, че е, опита ни да направим нещо ще бъде лековерен. Е, нека да видим какво е положението в Израел в момента. Трябва да предприемем действия, е, за да се избегне появата на нови обстоятелства на място, които да се окажат необратими е, е, и тогава всякаква перспектива за мир ще се окаже невъзможна трябва да започне помирението, за да забавим, ако не е, да предотвратим създаването на устойчиви обстоятелства на място, при които ще бъде изключително трудно да се постигне споразумение, особено е, решение, при което се създават две самостоятелни държави. Е, добре, имам ли време? Не. Председателката, добре в такъв случай спирам до тук. Сега давам думата на господин Вилмон. Аз ще се опитам също да се впиша в е, рамката, доколкото ми е възможно, в отговор на зададените въпроси. Първо по конференцията и дали е, правителството ще участва или не. Господин Пърня ме попита. За момента не, те бяха категорични от самото начало. Те не бяха съгласни с нашата инициатива. Сега е, говорим за окончателна конференция. Те отново заявиха, че нямат намерение да участват в нея. Е, естествено, че ние взимаме предвид това. Сега се опитваме да видим как е, да продължим работата по конференцията, като едновременно с това както съвсем основателно подчерта професор Бен Майер, това, ако това е конференция, на която и двете страни не присъстват или едната има, другата я няма, тогава няма да има баланс. Ние търсим правилен начин на действие. Бих искал да подчертая следното. Както току-що каза професор Бан Майер, това е конференция, ако на дадена конференция се прави опит да се окаже натиск върху едната или върху другата страна, конференцията става противоречива сама по себе си. Нека да си припомним някои основни принципи по мирния процес от самото начало – когато чуем, че някой отказва да участва, то тогава е излишно да се предпоставя такъв принцип. В момента виждаме, че нещата се развиват в обратната посока. Ние първо не искаме да бъдем леконравни, лековерни. Точно обратното. Искаме да сме полезни и принципа за изграждане на две самостоятелни държави, като че ли все повече се отдалечава от картината. Второ, питахте ме за подкрепата от страна на палестинците. Единственото, което мога да кажа, че ако има един партньор от международната общност, който подкрепи френската инициатива от самото начало, са именно палестинците. Те са тези, които от самото начало казаха, това е единствената игра, в която можем да участваме, можем да подкрепим инициативата, макар и някои надежди да са прекомерни. Така че е, е, тук чувам различни послания, но посланието от палестинските власти и от палестинското руководство е категорично – категорично и недвусмислено. Е, тук това също трябва да бъде взето предвид. И тук искам да кажа нещо по това, което господин Бен Майер току-що каза. Кога да се проведе конференцията? Може би да изчакаме за момента, да отложим конференцията. Според мен това не би било, не би било правилно да организираме конференцията преди или след е, встъпването в длъжност на президента Трамп. Има положителни и отрицателни страни и по двата варианта. Трябва да решим какво да правим и френското правителство да прецени. Но не бива да забравяме, че ако отложим конференцията, е, както каза професор Бен Майер, да изчакаме стъпенто длъжност на новата администрация, то тогава няма да чакаме един месец или два месеца, а много повече. И цялата идея за подготовка на нещата на място, за подготовка а, на почвата, за една-две години, за да има помирение, то в такъв случай трябва колкото може по-рано да организираме конференцията. Това е важно. На трето място. На трето място, когато подехме инициативата, е, според френското правителство, ако инициативата претърпеше неуспех, то тогава трябваше да преценим възможността за признаване. Е, редом с другите доводи, ние искаме да подчертаем, че и много от партньорите ни бяха готови да ни подкрепят. Макар и да изпитваха известни резерви спрямо инициатива, която в края на краищата би довела до възможност за признаване, има се предвид на палестинската държава е, ако е, нашите някои партньори се сдържаха. Но френското правителство заяви, дали ще се признае или не палестинската държава не е въпрос на френското правителство. Това е въпрос на суверенитет, който не трябва да се свързва с инициатива, на която привличаме колкото може повече международни партньори. И накрая, госпожо председател, е, спирам до тук. Когато чувам тук и там да се твърди, че целият въпрос трябва да се интернационализира, ние трябва да говорим единствено за преки преговори. Нека да избегнем едно недоразумение. Ние също сме за преки преговори. Това е целта на тази инициатива. Двете страни да се върнат отново на масата на преговорите и преките преговори отново да започнат така че има някаква несъвместимост между двете неща. Тъкмо му обратно, тези две неща се подкрепят взаимно. Колкото до въпроса за интернационализация, както се казва на френски, и както в самото начало се казва за е, съвместното съществуване. Това е факт, факт, който трябва да приемем. Същото се отнася и за международното измерение на въпроса – кой оказва помощ? Кой оказва помощ на палестинците? Кой търгува с Израел и му помага за научните му изследвания? Цялата международна общност, Америка, Европейския съюз, ние имаме интерес, пряк интерес от това да се постигне мир там. Защото в край на краищата нещата опират и до нашата стабилност, и до нашата сигурност. Така че е, да изграждаме стена между международната общност и положението в региона и да казваме, че това не трябва да ни интересува и да стоим на страна, означава, че просто не осъзнаваме какви са фактите на място. Е, now... Благодаря, господин Доман. Сега господин Дженталин има думата. Благодаря. Благодаря много за въпросите, за коментарите. Първо, относно ролята на Съединените щати и Европейския съюз прямо Съединените щати. Е, искам да изясня едно нещо. Е, това, което исках да кажа, това, което казах е, че Европейския съюз ще бъде много по-силен, ако действа заедно с международната общност. Освен това, Европейският съюз ще бъде много по е, е много по-силен по отношение на инструментите, лостовете, с които разполага. Заедно сме, сме по-силни. Това може да ви се струва очевидно, но е важно да не го забравяме. Затова ние доста влагаме в тази работа с нашите партньори. И това е причината, поради която е, работи много внимателно по изработка на нашите решения, изводите и така нататък. Относно новата американска администрация, рано е да се каже, но едно нещо е сигурно, а Именно, че Европейския съюз има интерес и трябва да се ангажира и да работи с Съединените щати, защото заедно сме по-силни и може да постигнем повече. защото ако двете страни действат заедно, те ще успеят да намерят повече допирни точки между партньорите, и повече пространство за работа. Това исках да кажа. Е, в отговор на друг един е, пакет от въпроси относно ролята на двете, волята на двете страни да преговарят и ролята на Европейския съюз е, в този процес. Искам да да ме разберете правилно. Никой не може да замени двете страни в преговорите. Никой не може да ги замени. Никой не може да замени преките преговори между тях. Мисля, че това е ясно, но и, той, и това е част от принципното разбиране за нещата. Разбира се, важно е да има и придружаващ механизъм. Мисля, че амбицията ни ще бъде да а, утвърдим такъв механизъм между местните партньори, Европейска съюз, Съединените щати и останалите партньори. Важно е Международния фронт да е обединен. Понякога си мисля, че не е въпрос на инструменти на лост, а е въпрос на политическа вилия воля, политическа воля по отношение на това какво искаме да се постигне и как. Е, мисля, че трябва да е, преоткрием колелото. Някои от е, инструментите трябва да се използват за това. Съгласен съм с това, което казахте, а именно, че не бива да пропускаме малките, конкретните, практическите стъпки. Е, при е, проблем е, като този, така трябва да се подходи, да се тръгне от по-лесното към по-трудното. Мисля, че ключа е към разрешаване на проблема е политическата роля. Въпросът за газа е от фундаментално значение – в доклада на квартета и в препоръките е отделено доста място на този проблем. Засегната проблема на затварянето на ивицата, изтъкната е нуждата да се подкрепи населението. Европейския съюз е много активен тук. Разбира се, има нужда от помирение, както казахте, защото вътрешното помирение е, е необходимо и важно. Във връзка с разруша... разрушенията, доклада на квартета посвещава цяла глава на този проблем – на, на западния бряг. Заедно сме по-силни. В никакъв случай не бива да подценяваме а, важността на общата оценка на обстоятелствата и намирането на общи решения за движение напред. Важно е да се запази натиска. Мисля, че това е в интерес на Европейския съюз. Не е лесно да се поддържа структуриран диалог с страните. Не, никак не е лесно, но е важно, за да се поддържа натиск. По един друг повдигнат въпрос за индикацията на происхода. Много е важно винаги да се прави разлика между това какво е от компетентността на Европейския съюз и какво е от компетентността на страните членки. Много съжалявам, че не мога да, да, да, да отговоря на въпроса, свързан а, с проекта за обучение, а, но а, ще ви отговоря по-късно, когато се допитам до моите колеги. Благодаря. Благодаря много на участниците в панела и на колегите за коментарите и въпросите. това дебатът а, по тази тема приключва. Um, uh, Скъпи колеги, сега преминаваме към разискванията по доклада относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина. Ще дам думата на господин Преда да започне в качеството си на докладчик. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме доклада по Босния и Херцеговина следствие на доклада, представен от комисията преди три седмици. Разполагаме само с текста на английски. Моля колегите да ме да извинят. Просто целта беше да излеземе много по-бързо с становище от миналата година и да гласуваме доклада в пленарна зала през февруари 2017 година. 2017 година ще е а, важна година за властите от Сараево, защото те имат желанието да получат статут на страна кандидатка до края на 2017 година. Същевременно, за разлика от 2016 и 2018, 2017 е година, в която няма да се провеждат избори. Тоест, нещата обикновено в Босна Херцеговина спират в изборната година просто. Това е вторият положителен доклад на Комисията за Босна и Херцеговина след внасането на кандидатурата на страната от февруари 2016 година. На 18 юли из... имаше протокол, който с беше подписан в Сараево и кой, чието финализиране трябва да се случи през декември в Брюксел. Сега, на 23 август съвета формализира и другият протокол. Има реформи. Това доведе до консенсус в съвета и съвета обсъди е, положението в страната, обърна се към комисията за становище и в следващите е, ние ще получиме въпросник и скъпият ни комисар Хан ще отиде с най-скоро време в Сараево за официална церемония. Сега, както вече казах, това е голяма крачка напред за Босна Херцеговина. Трябва да насърчаваме властите на страната да са сътрудничат по много въпроси. Защото нека не забравяме, че на много въпроси искаме и, имаме нужда от един единствен отговор и то кратък, защото обикновено има разногласие в измежду отговарящите. За това ще изискваме да има един единствен отговор, ясен и точен. Може би ще има допълнителни въпроси, ще има мисии на места, всеки ще има възможност да си, да, така, да получи представа за състояние на нещата, но ще искаме по един отговор на всеки въпрос, а не разногласие между политически партии и лични мнения на амбициозни политици. Сега, колкото до реформите, властите наистина поеха ангажимента да извършат сложни социално-економически реформи. Тези реформи обаче трябва да продължат и резултатите да са очевидни и а, осезаеми за а, гражданите. Защото реформите сами за себе си нямат никакъв смисъл. И също така трябва да подчертаеме две неща. Първо, реформите трябва да се провеждат отвъд политическите и идеологически разногласия. Да няма вече блокиране от едни или други. Второ, консенсуса около европейската насоченост трябва да се изрази в е, напредък. Първо, по посока на борбата с организираната престъпност, корупцията и за правова държава. Защото понякога се забравя, че без е, върховенството на закона е, в отношенията между различните политически партии, просто нещата не могат да върват напред. Тоест, поли, политическите партии трябва да разчистат вътре в самите си партии, за да може да се а, отбележи напредък. но борбата срещу корупцията трябва да се е, засили, да се засили ролята на директората, на дирекцията за европейска интеграция. Там има много качествени хора и трябва, те наистина трябва да бъдат насърчени да работят. Е, и парламентарният комитет за стабилизиране и асоциации. Той все още не съществува и това е много жалко заради политическите амбиции на едни и други. Не успяхме да създадем подобен комитет, така че ще повторя още веднъж. Многократно сме настоявали пред властите в Босна и Херцеговина, че това ще е един орган, който ще им помогне да осъществяват реформите. Създавали сме подобен комитет с много други страни. Защо само с Босна и Херцеговина да не можем да го направим? Това е недопустимо. Казах това и на президент, ще, ще го кажа и на президента Иванич, който утре ще бъде тук в Европейският парламент, защото наистина там за това политиците са виновни. Исках да кажа нещо добро за местните избори, организирани през октомври. Като цяло изборите са, са били честни, нормално са се провели, но е имало насилие в стола, че един кандидат е упражнил насилие на член на избирателната комисия и, и а, това е лишило гражданите от възможността да гласуват, тъй като просто изборите са били а, е, суспендирани. Това наистина е недопустимо и още веднъж жителите на Мостър още веднъж са били лишени от възможността да гласуват. Срещнахме се с хората преди това. Всички казаха, ще решим проблема и нищо не беше решено. В Мостър не, не бяха проведени е, избори. А знаете, че това е знаков град за Босна Херцеговина. Неодавнащо допитване доказва, че 82% от гражданите на страната твърдат, че властите не взимат или взимат много малко а, мерки в, срещу корупцията. И също така фрагмент, фрагментирането, политизирането на администрацията е проблем. Това го съм го а, описал в доклада, като призоваваме властите да а, решат проблема. Също време, но Конституционният съд не е бил създаден т.е. решенията на, е, на съда не се прилагат. Според председателя 92 решения не са били е, приложени. На 25 септември бе организиран референдум в е, Република Сръцка. Това е в е, противоречие с решение на Конституционния съд. И въпреки нашите усилия, въпреки усилията на всички приятели на Босна Хорцеговина, не успяхме да убедиме организаторите, е, че не е уместно, той слуша Путин. Защото два дена след референдума се, посети Путин, за да покаже как всъщност откъде идват а, акалите. А, иска да покаже, че не Брюксел е важен, а Москва е, е важна в случая и че не се уважават решенията и прилагат решенията на Конституционния съд. Колкото до борбата срещу организираната престъпност има така известен напредък. Колкото по правата на човека очакваме една по-последователна стратегия, а колкото до дискриминацията, мога да кажа, че все още сме много загрижени и това много отдавна, че Босна Херцеговина продължава да е, нарушава решенията на Страсбургският съд, като не прилага решението по делото Седич Финци. Но ние, ние не забравяме и чакаме прилагане на това решението. Положението на медиите, на журналистите буди загриженост. Срещнахме се с някои от тях. но има натиск на журналистите. Журналистите докладват за насилие, за натиск, но не се провеждат разследвания по този повод. И колкото до економическият напредък, в е, параграф 21 и 22 нещата са описани. И основният проблем е проблема с безработицата и то предимно безработицата сред младите, така че очакваме мерки от правителството. Така че насърчаваме а, властите да продължат а, реформите, особено в тази година, в която няма да се провеждат избори и очаквам вашето сътрудничество за усъвършенстване на доклада. Благодаря. Сега ще дам думата на колегите за изказване. Господин Пикова. Доклада на колегата Преда представлява добра основа за дебат по доклада за напредъка на Босна и Херцеговина. Няма нужда да се подчертава как тази комисия и парламента виждат бъдещето на Босна и Херцеговина по отношение на Европейския съюз. Доклада на комисията представя напредъка и е, недостатъците в отношенията с Европейския съюз и реформите в Босна и Херцеговина. За съжаление, е, положителните е, тенденции съществуват наред с негативните тенденции в различни сектори. Развитието на Босна и Херцеговина буди смесени чувства у съседите. Ще дам един а, пример. А, пример за а, пречки по пътя към Европейския съюз. Като член на Европейския парламент, член на делегацията за сътрудничество с Босна и Херцеговина, Е, ще кажа, че е, се провалиха усилията за съставане на правилник за работата на смесната комисия. А без такъв правилник за работата, е, тя не може да започне. Опитахме се да решим проблема, но няма резултат. Ще бъда прецизен, членове на комисията от Република Сръбска се оплакаха, че приемаме нашите е, препоръки по е, различен начин. Е, Босна обаче ще трябва да приеме настоящото предложение или в противен случай делегацията няма да може да продължи своята работа. Мисля, че в този случай става дума за а, ясна, бл, ясно блокиране на работата, едно блокиране, а, което се очертаваше още преди а, а, да има кандидат от страна на Босна и Херцеговина. Ние полагаме всички усилия за преодоляване на тази тази блокада, но членовете на делегацията в бъдещите си резолюции трябва да обръщат внимание на този проблем, за да могат да го преодолеят, защото това ще бъде е, в полза на Босна и Херцеговина. Колегата Пападамакис има думата. Докладът е доста балансиран а, и посочва много теми, по които трябва да говорим и да работим между Европейския съюз и Босна. Някои от а, формулировките са малко лаконични а, и ние предлагаме изменения, за да ги допълним и развием. Това ще има положителен ефект върху положението на място и се надяваме да промени до известна степен начина по който политическите сили действат. Има някои системни проблеми в Босна по отношение на процесите на взимане на решенията – Необходимо е да се е, коригира курса в съответствие с поразумението за е, стабилизиране. Необходимо не е да включим параграф, е, който да заявява нашето становище по отношение на споразумението за стабилизиране. Необходимо е да се приеме и стратегически план за сближаване на законодателството с европейското. Това е една дългосрочна процедура, предполагаща и изискваща сътрудничеството между различните министерства и отдели в тях. Що се отнася до гражданското общество, то със сигурност трябва да бъде включено в целия е, предприсъединителен процес. Що се отнася до економическите и социалните реформи, те са е, в основата на предприсъединителния процес, като специално внимание се обръща на социалното измерение. Има специален параграф, посветен на референдума в Република Сръбска. Ако е, референдум има за цел да подкопае е, е, стабилността, ние в никакъв случай не бихме могли да дадем нашата подкрепа. Република Сръбска ясно трябва да се ангажира в процеса на сближаване с Европа и трябва да се отслабят националистическите тенденции. Както правилно подчерта докладчика, трудностите остават и ние е, трябва да следим за е, точното и систематично спазване на споразумението. Благодаря на докладчика за чудесното сътрудничество. Господин Джамбаски. Благодаря ви, господин председател. благодаря на докладчика Кристиан Дам Преди на секретарията на АФЕД за изготвянето на доклада за напредъкът на Босна и Херцеговина през 2016. От името на групата на европейските консерватори и реформисти превесен поздравявам Босна и Херцеговина за напредъка през миналата година, въпреки че в повечето наблюдавани сфери има още много какво да се постигне. Устройството на Босна и Херцеговина и ситуацията в страната са изключително сложни и деликатни и не се очудвам, че констатиран напредък не е толкова задоволителен, колкото се очаква. Преди да изискваме постигането на напредък в различните сфери, като реформа в съдебната система и икономиката или в борбата срещу организираната престъпност и намаляването на корупцията, от основно значение е да изискваме подобряването на сътрудничеството и координацията между различните агенции и структури, така и между самите съставляващи общности в Босна и Херцеговина. Само посредством по-добро разбирателство и сътрудничество между общностите Босна и Херцеговина може да върви напред по пътя към евентуалното си бъдещо членство в Европейския съюз. Притесняваме призива за въвеждане на обща учебна програма в цялата страна. Според мен подобно предложение е деликатно, защото ще даде възможност на мнозинства в общностите страната да наложат на по-малките общности определена учебна програма. По този начин ще се поредят конфликти. Освен това не е ясно дали тази обща учебна програма предвижда възможностите на малките общности да използват и учат своят роден език. В заключение искам още веднъж ясно да заявя, че Босна и Херцеговина е изключително сложна държава, трябва внимателно да бъдат премерени всички препоръки, които отправяме в нашите резолюции. Благодаря за вниманието. господин Вайгл има думата. Първо, позволете ми да извиня докладчика всяка сянка на Алде Кристиан Радош е, за това, че го няма. Искам от негово име да поздравя Кристиан Дан Преда за балансирания доклад. Подобно на миналата година, не искам да се възползвам от възможността и е да изразим силната подкрепа на АЛДА за европейското бъдеще на а, Босна и Херцеговина и за политиката на разширяване на Европейския съюз. Босна и Херцеговина е постигнала значителен напредък, но има още какво да се направи за стабилността на страната. Постигането на споразумение по координационния механизъм ще представлява една голяма стъпка напред, тъй като които в страната има много механизми, които не работят добре, бедността е голяма, продължава да има конфликти между различните групи. Процеса на присъединяване както показва опита ни с други държави, ще бъде много полезен за преодоляването на тези трудности. Важно условие е да има диалог и конструктивно сътрудничество между всички страни, насочено към бъдещето, а не към миналото. Важно е всички включени страни да застанат зад реформите и да се създаде парламентарна комисия за асоцииране и стабилизиране. Трябва да се работи и по проблема а, с изчезналите лица и разселените лица. За сега процесът в тази посока е бавен и ние смятаме, че властите трябва да настояват за по-засилено сътрудничество. Искам да прибавя още едно разсъждение. Би било много добре, ако всички доклади за напредъка на държавите от Западните Балкани имах, съдържах яс, ясно виждане за това, как Европейският съюз смята, че е, страните от Западните Балкани могат да помогнат за преодоляване на крижът, кризата с бежанците. Няма защо да се лъжим, че тази криза ще се разреши от само себе си и тя ще съществува и за в бъдеще. Господин Золтес. Хвала е, за беседа, spoštovani председателчи. Благодаря за думата, господин председател. Първо бих искал да благодаря на докладчика господин Преда за подготовката на този проектодоклад. Според мен е, той е ясен, той е качествен и балансиран. Там е, се подчертават основните аспекти, е, Основните аспекти е, на това, което страната трябва да направи, ако иска да стане член на Европейския съюз, текстът е ясен и е, не оказва натиск върху страна, която е изправена пред много трудности. Е, много е важно, когато се изработва подобен доклад, да не е, наливаме масло в огъня. Подходът, възприят от докладчика, е положителен и аз цяло го подкрепям. И смятам, освен това, че трябва да подкрепим и принципа на единство за тази страна. Е, както казаха колегите, е, още неща могат да бъдат направени е, в е, публичния сектор, публичната администрация и изобщо за гарантирането на върховенството на закона. Има известен напредък, но още много неща трябва да бъдат направени страната е раздробена, страната не е еднородна. В някои области реформите не се извършват, защото страната е много раздробена. Някои реформи изобщо не се прилагат или се прилагат в недостатъчна степен. Искам да подчертая и още нещо, което, също, което всъщност е препятствие пред напредъка на страната. Това е корупцията, това е организираната престъпност. Тези две области са същинско препятствие, е, свързани с, с, с е, публичните финанси и с, с е, стопанството на страната като цяло. Много случаи на корупция са свързани с неплащане на данъци, с укриване на данъци и така нататък. Ето защо страната трябва да възприема един подход при разрешаването на тези проблеми. Е, като разбира се разреши и други проблеми, свързани с е, назначаването на е, ръководни лица в правораздаването виждаме проблеми в съдебната система, проблеми в съдилищата. Ако не се реформира съдебната система, няма да се постигне никакъв напредък. Много хора са решили да напуснат страната, изтичат мозъци от Босна и Херцеговина. Европейската комисия ще трябва да поработи доста, е, защото ако искаме тази страна да се промени, трябва да се промени нейната политическа структура. Имаше подобрение е, разбира се, е, има подобрения в областта на заетостта. Процента на безработицата е спаднал миналата година, но все пак бих искал в доклада да се отрази и околната среда. В доклада трябва да се спомене и околната среда и аз ще подготвя изменения в този дух. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Давам думата на депутатите, поискали думата. Най-напред давам думата на господин Кокан. На свой ред бих искал да благодаря на докладчика за този първи проект доклад. Той е, е висококачествен, е, спира се на основните въпроси. Докладът е много добре написан. Босна и Херцеговина поставиха кандидатурата си в началото на тази година за членство в Европейския съюз. Е, това кандидатурата беше прията от съвета, подобна на, на, е, на, на други страни. Е, те приеха механизъм е, който е ключова стъпка. Е, това е стъпка е, в процеса на интеграция през следващия период. До сега, 2016 година е успешна година за Босна и Херцеговина. Вярно е, че през 2016 година имаше някои проблеми. През септември е, е, говорихме за национален празник на Република Сръбска и тогава ставаше въпрос за целостта на Босна Херцеговина. Сега е време да се заемем с основните въпроси. Най-важното е всички политически лидери на всички нива да съчетаят усилията си и да се съсредоточат върху дневния ред за реформи за 2017 и 2018 година. За мен е удоволствие да виждам, че Босна и Херцеговина все повече се придържа към външната политика на Европейския съюз. И за мен е удоволствие да видя, че Босна и Херцеговина играе положителна роля в регионалните дела. Подкрепям е, това, което каза колегата Пицула при правилата, е, без правилата по ЕСП, тогава е, делегациите изпитват недоверие и отслабва економическото им значение. Ще направя предложение за изменение. Това е обещание към докладчика, а не е заплаха. Госпожа Файон. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика, господин Преда, както и всички останали, които са взели участие в изразбатването на този доклад. Радвам се, че сега ние изпитваме по-силен оптимизъм, когато говорим за Босна и Херцеговина, Надявам се през следващите години да бъдем все така оптимисти. Това няма да бъде година на присъединяване, както каза докладчика. Мисля, че народът на тази страна заслужава повече. Ние също трябва да направим нещо повече за тази страна. Искам да приканя властите в тази страна да работят за народа си, да работят за нацията си, трябва да направят нещо повече по социално-економическите реформи, да се възползват от е, тази възможност, е, да направят нещо повече в борбата срещу корупцията, защото корупцията е основно препятствие пред развитието на страната. Трябва да направят нещо повече в борбата срещу организираната престъпност, да дадат гаранции за свобода на средства за масова информация, беше, бяха направени стъпки напред, но и стъпки назад. Отново искам да подчертая, че комитета за асоцииране трябва да се създаде. Ние трябва да говорим с политиците в тази страна. Това безспорно е инструмент, който ще им бъде от полза. И затова се надявам да можем да постигнем общо съгласие. Искам да се възползвам от предоставената ми възможност, за да призува всички политици да а, сложат а, край на уклона към националистични политика. Национализи... Национализма се засилва. Чухме, че младите хора напускат страната. А ако младите хора нямат визия за страната си, е, то бъдещето на страната е поставено под е, заплаха. От друга страна, неправителствените организации, гражданското общество е, също са призовани да изиграят важна роля, успоредно с правителството. И за това се надявам техните предложения да бъдат взети предвид те трябва да бъдат част от обществото в страната си. Ние трябва да останем оптимисти и да работим за по по-бляскаво бъдеще на страната. Очакваме положителни отговори на въпросника от страна на Босна и Герцеговина. А, сега а, а, думата има госпожа Зовко. А, Бих искал да благодаря на колегата Преда за тази резолюция. Предвид необходимите изменения, които ще дадат нов тласък, трябва да подчертаем някои пропуски в резолюцията. За разлика от резолюциите от 2014 и 2015 година, тук не се обсъжда конституционалната структура на страната като източник на много проблеми. Европейски парламент вече е признал, но трябва да го повторим. Босна Херцеговина трябва да извърши същински конституционни промени, за да приложи основни принципи, като например суверенитета, за да се избегнат центробежни сили, които затрудняват евроатлантическата интеграция на страната. Освен това, е, е, избирателният закон възпрепятства провеждането на избори, дори на местно ниво. През 2004 година беше наложен статут е, на град Мостър, следствие на което при три избирателни цикъла в Мостър не могат да се проведат избори. Съдебната система трябва да бъде аполитична, и е, трябва да изпълнява независимо своите функции, е, вместо е, да назначава хърватски ветерани. И това трябва да бъде отразено в резолюцията. Тя трябва да посочи всички препятствия и да подчертае необходимостта от реформи. Естествено, че и аз ще предложа изменения. Презенте на на сеньора Матуела, на quale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 Е, като представител на Европейската комисия, първо искам да приветствам господин Преда за добре разработени и балансиран доклад и резолюция за напредъка на Босна и Херцеговина през 2016 година. Това е в духа на заключенията на доклада на комисията. Ние насърчаваме страната по постигнатия напредък, но е, хвърляме светлина и върху следващите стъпки, които страната трябва да направи. През е, е, последната година виждаме нова динамика в страната. Имаме резултат по основните приоритети е, предвид европейския дневен ред и дневния ред на реформите от последния период. Нека да напомним. От една страна реформа за равенство между половите, приемането на механизъм за координация. Вече се каза, че това е ключово за да се постигне напредък и протокола по асоцииране, който беше прият, сега очакваме да бъде подписан до няколко дни. И при този напредък съвета се обърна към Европейската комисия, за да изготви становище по напредъка по посока членство на страната. Ние следващата седмица, през декет и декември, ще отправим допълнителни въпроси до Босна и Херцеговина. Значението им е символично, но говорим и съществена работа по всички области, покрити от критериите. Трябва да се правят нови усилия във връзка с равенството между половете, за да се отразят структурните промени, които държат които дърпат назад развитието на страната, не само по економическото развитие, но и реформата на публичната администрация. Трябва да се подобри сътрудничество между всички нива на управление. Това е приоритет защото се очаква страната активно да сътрудничи с комисията по време на подготовката на становището. Докато разработваме това становище, това реално ще бъде тест за местните органи на управление. Искам да повторя ангажимента на Европейската комисия да подкрепя Босна и Херцеговина по новия път ще има техническа помощ, също така и финансова помощ. Европейската комисия очаква бъдещо сътрудничество с Европейския парламент на това ниво. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които проявиха интерес към Босна Херцеговина и които изледаха с много интересни предложения и забележки. Благодаря на всички колеги, които споменаха онези аспекти, които не са включени в доклада. Ще ги включиме с изменения. В крайна сметка трябваше да подбереме какво да влезе, защото знаете, че становищата са е, ограничени като обем, така че не очаквам от е, колегите да допълнат липсващото. Благодаря и за всички е, идеи, които бяха така, представени. Второ. Когато започна новата инициатива за Босна Херцеговина преди две години, през 2014 година, то тогава идеята беше да поискаме от тях по-малко, за да им дадем възможност да постигнат повече след това. Тоест, тогава казахме, дайте да поработиме по проблеми, свързани с економиката, с социалното положение, а да оставим за по-късно конституционната реформа и други тежки реформи. Сега, аз мятам, че постигнатото до тук е добро, крачка напред, но много сме далеч от истински промени. Така че наистина трябва да ги насърчаваме да продължат, да продължиме неотклонно по този път и да очакваме, че благодарение на усилието на всички ще се постигне консенсус относно конституционни реформи. Да, има дебата но поне две от партиите от категорично отказват да се извършат конституционни реформи. Така че на подхода на Брюксел беше добър до тук, но трябва да внимаваме. Сега в въпросника, който ще изпратиме, ще има 3000 въпроса. 3000 въпроса. и ми това е огромен брой въпрос. И аз винаги съм а, казал, че би било добре да се придържаме към примера на Исландия. Аз бех докладчик по Ислан, Исландия. И знаете ли, Исландия беше държава канди, кандидатка. И аз насърчавам всички да погледнат начина по който Исландия отговори на въпросите. Разбира се, че може човек да се позове на примерите на България, Румъния, Словения и другите, но наистина насърчавам всички да погледнат по какъв начин Исландия отговори на въпросите. И докладчикът мисля, беше съгласен с това. Така че мисля, че трябва да посочиме на властите в Сараево да се получат от е, примера на Исландия, че няма да губят време в излишни спорове а ще концентрират усилията си върху основното. Защото ако, ако искаме да продължим да строиме Европа, трябва да погледнем и наоколо, а не само да забием поглед в собствения си двор. Трябва да бъдем по-открит поглед, по-широк поглед. Мисля, че това е така един а, добро интелектуално упражнение за всички. Така че аз ще им а, препоръчам да се получат от исландците. Благодаря, господин а, Преда. Наистина, вашето изказване беше така много емоционално. А, срок за внасена на изменения 8 януари 12 часа приключихме. С това сега минаваме към следващия доклад, доклада по Албания и давам думата на господин Флекенштайн. Това е първи дебат, но господин Флекенштайн, кажете ни какво има да кажете по въпроса. Да. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя тук една група млади албанци, които се наричат EU Policy Hub. Това са младежи от Албания, които са завършили висшето си образование в Европейския съюз, след което са се върнали в своята родина, за да помогнат за преструктурирането на държавата. Мисля, че това е един много окоръжаващ сигнал, когато младите хора се връщат след като завършат висшето си образование, за да помагат в изграждането на страната. Това първо. Второ, на Балканите все още има достатъчно много кризи. Надяваме се една от тях да приключи в Македония. Албания а, работи по някои ключови приоритети. През юли 2016 година единодушно беше гласувано за правосъдната реформа или съответно за необходимите промени в албанската конституция. Забележете, това стана единодушно със съгласието на всички партии, в това число и на опозиционните. В тази е, реформа ще бъдат обхванати всички закони, отнасящи се до назначаването на съдиите и прокурорите, а също така и на много други закони. За съжаление, някои депутати съзираха Конституционния съд за изясняване на редица въпроси през октомври. В момента Конституционният съд очаква решението на Венецианската комисия към съвета на Европа. Въпреки множеството а, проблеми, които все още не са решени, които споменавам в доклада и които накратко ще спомена и сега. Смятам, че трябва колкото може по-скоро да започнем преговори за присъединяване и съм съгласен с това, което каза комисията. Да започнем преговорите тогава, когато наистина бъдат направени първите стъпки за осъществяване а, на а, реформата на съдебната система а, трябва да стане ясно, че е, нашата цел е да започнем преговорите, че става дума за началото, а не за края на преговорите. Аз бих могъл само да препоръчам на съвета да а, разреши на комисията да започне преговорите, след като бъдат направени първи стъпки за осъществяване на реформата в съдебната система, а не да се чака а, до излизането на следващия доклад за напредък. На трудно ще бъде в противен случай за албанския парламент и най-вече за опозицията да вземе правилните решения. Според мен не трябва да поставяме сега допълнителни условия, защото няма да бъде справедливо. Ясно е също така, че спешно трябва да бъдат направени и последващи реформи за борба с престъпността, организираната престъпност, корупцията, Разбира се, че очакваме през следващата година от Албания да проведе безупречни избори, без купуване на гласове. Също така става дума и за правата на мълцинствата, които също трябва да бъдат защитени а не мълцинствата да бъдат криминализирани. Ще приключа с още два въпроса. Първо, Албания играе стабилизираща роля играе роля в, в регионалното помирение заедно с Сърбия. Регионалната младежка конференция, която беше учредена в Тирана, може да служи за пример. Ние считаме, че тази конференция е много важна тъй като а, ако младеща не обмене мнения, а, как ще бъдат преодолени тогава старите предразсъдъци? Албания е надежден партньор за Брюксел, не само за Брюксел, но и за Вашингтон. Непрекъснато потвържд... получаваме потвърждение от Вашингтон за това. А, благодаря до качеството в сянка за конструктивното сътрудничество. Невероятно те няма да видят целия си принос отразен а, в моя доклад, но се надявам да поправим всички допуснати грешки а, с изменението, които ще бъдат внесени. Благодаря, Клод. А сега давам думата на докладчите Сянка. Имате думата. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Първо бих искал да поздравя колегата Флекеншайн за този балансиран и точен, ясен доклад. Албания наистина играе роля на стабилизатор в е, региона и показа, че наистина иска да се интегрира в Европа. През последно време във вътрешната си политика Албания отбеляза напредък, изпълнява критериите при приемането на пете основни цели, по-специално в областта на съдебната реформа. Поради тази причина Европейската комисия пред, препоръчва отваряне на преговори с Албания с цел присъединяване на страната. Радвам се, че господин Флекенштайн подкрепя това предложение. Смятам, че то е съвсем своевременно. Разбира се, има още много промени, които трябва да бъдат осъществени. Ще има парламентарни и президентски избори, но важно е за Албания да има честни, справедливи, открити избори, за да може да продължи с реформите и мисля, че това трябва да бъде подчертано в доклада. Бих искал също така да наблегна на това, че от огромно значение активния диалог между правителството и опозицията и че не, не трябва да има оттегляне или не а, участие в а, докладите, но да има, разбира се, за това гаранция за честни и справедливи избори. Трябва същевременно албанците, живеещи в чужбина, да могат да гласуват и правителството трябва да предприеме необходимите мерки, за да осигури тази възможност за албанците в чужбина. В заключение, заключение а, Албания е изправена пред предизвикателства, разбира се, някои е, положителни стъпки напред са направени, като например е, мерките за спиране и противопоставяне на радикализма, на крачки напред при приемане на законодателство за борба с корупцията, но също така трябва да се направи и повече за гарантиране правата на младсинствата. Благодаря ви и ще продължа да работя в тясно сътрудничество с господин Флекенштайн. Господин Хаджи Джорджо. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на господин Флекенштайн за свършената работа. Трябва, разбира се, да посочим и някои проблеми. Първо, Албания трябва да направи още много по пътя към присъединяването, като на първо място да извърши съдебна реформа, да се пребори с организираната престъпност и също така да се вземат мерки за подсигуряване свободата на изразяване. Необходимо е да се зачитат правата на малцинствата. За нас това е от огромно значение. И трябва да се даде много ясен отговор на въпроса защо бяха разрушени 20 е, къщи принадлежащи на, гър... на кипърски гърци в страната. Трябва да се работи в дух, който ще ни помогне да помогнем на албанците да върват към по-добро бъдеще. Благодаря. Сега депутатите, от които ще вземат думата от своя лично име, господин Андролакис. Благодаря. Има още много какво да се направи в борбата срещу корупцията или организираната, организираната престъпност. Но има случаи на така и на националистически прояви бяха арестувани двама служители, които са искали да изнесат от страната пропагандни материали, като карти на Велика Албания. Това в никакъв случай не отговаря на а, критериите, така че ние ще внесем изменения в този смисъл. Господин Джамбаски. Господин председател, също уважаеми колеги, благодаря на докладчика Флекенштейн на секретарията на АФЕД за изготвянето на доклада за напредъка на Албания през 2016. От името на групата на европейските консерватори и реформисти приветствам и поздравявам Албания за постигнатия напредък през миналата година. Както известно, албанската нация и държава имат нашите симпатии и това не е от вчера. Приетите от албанския парламент изменения на Конституцията, както и новата стратегия за реформиране на съдебната система, са голяма крачка напред и довод, че страната има желание – да преодолее проблемите в съдебната система, като неефективността, корупцията, липсата на независимост и други. Надявам се до година програмата за реформи да бъде внедрена и държавата да отчете още по-голям напред в тази сфера, за да може Съветът на Европейския съюз да вземе решение за официално започване на преговорите за присъединяване на Албания към Европейския съюз. Относно поправките, които възнамерявам да внеса, бих искал тази годишната резолюция да обърне по-голямо внимание на въпросите на националните младсинства – Приветствам ангажимента на албанското правителство и в частност инициативата на Министерството на външните работи за създаване на работна група, която да изготви всеобхватен закон за защита на младсинствата. В допълнение този закон призовава Албания да приеме Европейската харта за регионалните и тезици. В заключение, според данни Държавната агенция, в областите Мала Преспа, Голо, Голо Бърдо и Гора, Гора живеят и компактни групи населени от български происход. Те не са признати за национално младсинство от албанските власти – което ги поставя в неравностойно положение спрямо останалите общности. За да избегнем забавяне на процеса на присъединяване, както се случва с други държави в региона, призовавам албанските власти да сътрудничат активно с представителите на тази общност. Само посредством гарантирането на правата и свободите на всички граждани и доброжелателно спрямо останалите държави членове на Европейския съюз, Албания ще се впише в Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Grazie господин. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο για τη δουλειά που έχει. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Фанкенштайн за работата му върху този проект доклад. Аз мисля, че трябва да бъдат постигнати подобрения, но нека се върнем към началото. Първо трябва да има пълно спазване на правата на младсинствата, а също така и добри взаимоотношения с съседните страни. Това са основни изисквания за присъединяването на страната към Европейския съюз и това са условия, които Европейския съюз се очаква трети страни да спазят прилагат. Това са критерии, които трябва да бъдат спазени. Е, е, мисля, че Албания трябва да бъде благодарна на господин Факенштайн. Е, е, е колкото до промените в Конституцията, аз е, казвам, че никъде не се споменава гръцкото мълцинство, а също така и задължението на страната да разработи е, правен статус, който да защитава мълцинствата. трябва да се гарантира правото им на собственост. Е, има 19 е, семейства, които съставляват гръцко мълцинство. Е, правителството им е дало 5 дни, за да напуснат домовете си, е, които е трябвало да бъдат разрушени. Е, това е, е, ясно, че не отговаря на международно признатите права на мълцинствата. извинете, прекъсва се. А, извинете, продължавам. В доклада няма и никакво позоваване на добросъседството, и а, е, това, че трябва да бъде отразено всяко препятствие пред подобно добро съседство. А, е, е, в, а, напоследък се наблюдава а, реваншизъм от страна на Албания спрямо Гърция. Мисля, че това са критерии, които трябва да бъдат спазвани винаги, за да сме сигурни, че не играем политическа игра между Албания и нейните съседи. Председателя, давам думата на господин Солтес. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да изразя сериозни безпокойства във връзка с е, естеството на закрилата. Искам само да посоча, че 44 от 71 водни централи е, трябва да бъдат построени в защитени области в, в природни резервати трябва да имаме предвид и това, че реките не са достатъчно защитени Тоест, трябва е, да отправим призив към правителството да е, е, сложи край на проекти за изграждане на водни централи, при които не се спазват всички изисквания на Европейския съюз. Това не е в духа на европейското законодателство не отговаря на изискванията на съответните директиви, особено директивата за защита на околната среда. Накрая искам да кажа, че Европейския е, съюз изисква спазването на европейските стандарти, на международните стандарти. Сега е, искам да посоча ролята на европейските банки по тези проекти. Те тяхната роля е много важна. Освен това, самото население е, иска да участва в е, одобряването на проектите. Е, в противен случай последиците могат да са сериозни. За момента положението е като в Дивия Запад и трябва да се сложи край на такова нещо. Председателя, благодаря. Сега давам думата на е, Пите Дейос. Благодаря, господин председател. Е, е, споменават се области, при които Албания постига напредък по пътя към присъединяването си, но още доста неща трябва да бъдат направени. Естествено, че е, Албания трябва да поддържа добросъседски отношения с всички свои съседи. И е, тук е, искам. няма да ги. Няма да изброявам. всички съседи. Говорим за карта. Карта, на която съседите са на лице и трети страни са на картата на Велика Албания и Гърция, и Сърбия е, са на картата на Велика Албания. Е, подобна политика е, не е фактор за стабилизиране на Балканите и албанския е, министър-председател е, по различни причини е, и не винаги поради основателни причини изразява реваншистски намерения спрямо Гърция. Освен, че те са исторически неточни, те показват те всъщност забравят, че Албания трябва да работи заедно с Гърция. и Ноте Пирус, гръцкото младсинство в Албания. То стана жертва на разрушение на сгради. Това е нещо недопустимо. И албанците от гръцки происход трябва да се подписват в отделен регистр. Аз смятам, предвид гореизложеното, че Албания още не е готова за присъединяване към Европейския съюз. Аз се страхувам, че Европейския съюз ще допусне същата грешка с Албания, каквато допусна вече с Турция. И, има условия, които се изискват, и има страни, които се подлагат на такива изисквания е, спрямо копенхагските критерии. Е, трябва да се зададем въпроса дали Европейския съюз е готов да упражни натиск върху правителството на Албания и да каже, че в техен интерес е да направят необходимото? Ако това не стане, Европейския съюз а, а, а, няма какво друго да направи. С други думи, просто Албания трябва да отговори на изискванията. Давам думата на госпожа Теохарус. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин Флекенштайн за доклада. Аз приветствам и младите албанци, които са следвали в чужбина и които са разбрали, че бъдещето на страната им е в Европейския съюз. И те е, са решили ревностно да работят, е, за да са сигурни, че страната им ще издържи изпитите, за да може Албания да стане пълноправен член на Европейския съюз. Сега, а, ние е, трябва да защитим гръцкото младсество в Албания. Никой не говори за това. Е, е, смята се, че има и други младсинства. Гръцкото младсинство е в е, опасност, то е пряко застрашено. Е, те имат демографски проблем, е, те е, са е, принудни да напуснат родните си места, е, защото косовари са настанени в южната част на Албания и има населване също така на бежанци от Ашраф на север от Тирана. Аз не казвам, че не трябва да бъдат защитавани бежанците, но бежанците от Ашраф, които са изпълнени изпратени в южната част на страната, е, дискриминирайки гръцкото малцинство. А, те са европейци. А, ние е, е, виждаме, че гръцкото младсество в Албания има економически проблеми, но Гърция също си има своите економически проблеми. Ние му казахме подкрепа, но е нечестно гръцкото мълцество в Албания е, да няма право е, да служи в армията, е, да нямат възможност да работят като научни работници. Няма гръцки училища в Албания. Аз видях това при последното ми посещение. Е, има искания, е, има дестабилизиращо влияние е, в, от страна на Скопие и от Косово. Задаваме си въпрос за ролята на албанците в Косово, колкото до проникването на мюсулмани в Албания. Създават се мюсулмански училища. Според нас, според нас, ако Албания не вземе правилните мерки, а, като не забравяме и организираната престъпност, или подобряването на работата на администрацията, на законодателството, избирателния закон, Та не знам дали те действително имат тяхното място в европейското е, семейство. Когато говорим за местни избори, е, е, обикновено има административни населвания в области, които традиционно се управляват от местни гръцки индивиди. Предотвратява се те да станат е, кметове или председатели на общинските съвети в тези области. Благодаря. Председателя, благодаря. Проедре. Адлан? Господин Мариас. Господин Мариас. А, а, благодаря, господин председател. На свой ред е, искам да поздравя нашия колега, господин Флекенштайн, за неговия доклад. Аз искам е, само да кажа, че когато говорим за Албания, това не е нещо ново. Неколкократно съм заявявал това, което ще кажа и в пленарна зала. Аз е, бих се спрял на два основни въпроса. Първо, защитата на е, правата на гръцкото мълцинство е, в Северен Епир. Правата им са нарушени, особено през 2015 година, когато беше разрушена църква в Айос Терасио съответно собствеността, вещите, които принадлежат на гръцки семейства са под заплаха. Така че искам да... През април отправихме въпрос до комисаря Хананг и той заяви, че албанците трябва да спазват правилата на младсинствата. Сега обаче последното събитие е, че има заплаха за разрушаване на домовете на 19 семейства. В Спинара и Камара положението е, е недопустимо когато говорим за защитата на правата на гръцкото мълцинство в Северен Епир. Нека докладчика да се отнесе е, много сериозно към това. Ние искаме да е, се спомене за гръцкото мълцинство, ще предложим изменение. Не трябва да пренебрегваме този въпрос. И второ, говорим за мълцинството. Какви са им правата? Те могат ли да ги упражняват? Дали са свободни да ги упражняват? М въпросът е не. Отговорът е не. А, много албанци, когато дойдоха в Гърция, можаха да живеят там, да работят, да спечелят пари, да инвестират парите в собственост и така нататък но а, няма реципрочност. Няма реципрочност. А, гърците в Албания нямат съответните права, каквито имат албанците в Гърция. Сега за добросъседството. Както господин Бан Кимун каза, Албания незаконно си е затворила границите, не допуска бежанците да прекусяват нейната територия. Ако го направят, това се смята за незаконно. И освен това, е, е, бежанци е, бяха изпратени бяха изпратени на различни места. Освен това, неколкократно се каза, че господин Рама развива някаква истерия по отношение на Акропола. Е, той развива истерия в Албания. И аз това са така наречените цами, които са работили заедно с нацистите по време на войната. Те са били колаборационисти и в края на войната бягат заедно с СС заедно с ССОвците, и после са били съдени от гърците. Така че какво прави господин Рам? Той подкрепя тези цаминес. Е, той ги подкрепя от месеци. Това е нещо, е, което трябва да бъде изобличено в нашата комисия и от Европейския парламент като цяло. Ние не можем да се поддаваме на заплахите на господин Рама, защото това е един климат, при който за Албания е трудно е, да е, продължи да върви по пътя към присъединяването си към Европейския съюз. Това е недопустимо. Благодаря. Сеньора Матуила. Госпожа Матуала. Благодаря, господин председател. Аз бих искала да благодаря на докладчика господин Флекенштайн от името на комисията да му благодаря за балансирания доклад относно доклада за напредъка на Албания през 2016 година. Докладът съдържа най-важните послания към настоящия момент, подчертавайки огромния напредък, но същевременно и на основните приоритети за следващия период. Това също са приоритети и на комисията, нашите приоритети са съде, реформата на съдебната система, борбата срещу корупцията, организираната престъпност. Наред още други м- м- приоритети, а, като реформирането на а, избирателната система, процеса на декриминализиране. Алб, Албания изпълни множество от препоръките на доклада от предишната година. Един от най- най-големите напредъци за изминалия период беше реформата на Конституцията. Поради тази причина комисията смята, че а, е, а, е, преговори могат да бъдат започнати а, е, след а, а, стъпки за началото на реформата в съдебната система. Защото това е важно както за установяване на върховенство на закона, така и за развитието на останалите сектори Проекто резолюцията подчертава и конструктивната роля на Албания за региона. Комисията също така споделя мнението изразено в проекто резолюцията за това, че конструктивният диалог и а, а, волята за постигане на компромис ще бъдат от значение за напредък по пътя към присъединяването към Европейския съюз. А, Европейският парламент играе много важна роля в процеса на стабилизиране и асоцииране. Парламентарната комисия би могла да дава важни насоки за предстоящия период. Очакваме с нетърпение да продължим ползотворното сътрудничество с Европейския парламент това отношение през следващите месеци. Благодаря ви. Кнут. Господин председател, това беше първо разискване. Е, със сигурност ще задълбочим дебата и във връзка с измененията, които ще бъдат внесени, Искам да направя три коментара. Първо, е, колега, най-вероятно беше грешка на езика. Е, критериите от Копенхаген трябва да бъдат изпълнени, ако някой ще се присъединява към Европейския съюз, а не да започне преговорите за това. Е, казвам го, за да не смесваме нещата. Едни са условията за започване на преговорите, други са за присъединяване към Европейския съюз. Е, второ, споменах че далеч не е всичко е наред. Някои неща със, със сигурност трябва да бъдат променени. Трябва да си даваме сметка за причините за нещата, когато се разрушават незаконно построените сгради. Това не може да стане е, от днес а, за утре. Трябва също така да си даваме сметка дали става дума за сграда за къща на албанец или на албанец от гръцки происход. А, важно е да има надлежна процедура, която да се спазва. Е, едно изречение ще кажа в заключение. Е, днес прави впечатление, че много колеги от Гърция взеха думата. Това не се случва и го виждаме и в други дискусии. Нито една друга страна членка не се чувства толкова притеснена от е, други страни кандидатки, колкото Гърция. Това се отнася за бивша Югославска република Македония, за Албания, за Турция – много често не успяваме да напреднем, защото има много нерешени проблеми с гръцкото младсинство в тези страни на Балканите. За това предлагам, а, не го казвам иронично, не го казвам с критичен а, тон, а, нека да се съберем и да помислим Какви мероприятия да планираме, за да разговаряме с нашите колеги от Гърция по проблемите, които виждат с гръцкото младсинство в Албания и в другите страни на Балканския полуостров. Защото смятам, че една част от проблемите могат да бъдат решени двустранно, за да не спира целият процес на едно и също място всеки път. Е, в момента нямам идея как конкретно може да се направи това, но трябва да намерим начин да говорим помежду си много по-интензивно, отколкото до сега. Ще направя предложение на господин Борки на бюрото. Е, Благодаря, Кнут. Е, накрая ще припомня, че срока за внасяне на измененията е 10 януари в 12 часа. С това приключихме изискванията по тази точка от дневния ред, Изискванията за Обани. Остава ни още една точка в дневния ред. Разискванията относно президентските избори в Молдова. Виктория Игор Додон 52,16% от Дарей eh, la parola immediatamente all'onorevole Soltes per una informazione. Ще дам сега думата на господин Золтес да ни а, информира, след което ще дам думата на колегите, които искат думата. В 18 часа трябва да закрием заседанието. Uh, so, uh, thank... Благодаря, господин председател че ми давате възможност да споделя мненията на делегацията, която наблюдава изборите в Молдова на през ноември. Срещахме се с двамата кандидати Игор Додон и Майя Санду преди изборото. Игор Додон се яви, че най-вероятно ще спечели изборите с поне 100 000 гласа повече. Сега резултатите доказват, че разликата между двата кандидата са е по-малка. Има уж, имаше някои нередности, но Господин Додон също, също така се оплака, че има много отворен, отворени избирателни секции в чужбина и само 18 в Русия. Госпожа Сандо наблегна на прозрачното финансиране на нейната кампания и на мобилизирането на нейните е, привърженици. Същевременно тя каза, че е много трудно да се е, бори с е, своят конкурент поради някои е, подкрепи, които той е получил и по-специално от е, е православната църква. а, като така нападки са били управени срещу нея, заради това, че е, е неумъжена и няма деца. А, беха отчетени дискриминационни а, нападки срещу нея. Тя беше на второ място при, в вторият, първия тур на изборите, а при втория тур на изборите, в деня на изборите, нещата се развиха спокойно а всички наблюдатели и асесори излезаха с положителна оценка. Същевременно обаче бе подчертано, че е, молдовските граждани, живящи в чужбина, са, са били изправени пред проблеми с пасуването, имало е дълги опашки. В един момент в много избирателни секции са приключили бюлетините. Така че трябва да се извлечат заключения и властите да предприемат действия, включително да помислят за гласуване онлайн. 80, защото 86% от гласувалите в чужбина са гласували за Майя Сандо. Също така искам да кажа нещо за първият тур. Имаше недостатъчно прозрачност относно финансирането на, на кампанията на господин Дудон. Необходимо е да се предприемат реформи на изб... в избирателния закон и да има а, по а, строг контрол на самия процес на изборите. С... С... Също така има някои неточности или неясноти в закона, като например дали сумите за кампания за първия тур се ем, прилагат и за втория тур на изборите. Така че приканваме властите да си вземат бележка от препоръките, които им бяха отправени. Благодаря на всички колеги, които участваха в мисията за наблюдаване за добрия дух и сътрудничество. Господин Корвин Мики. Да, не. Не. Не, аз по Албания исках да се изкажа. Добре, ние приключихме с Албания председателката на делегацията. Благодаря, господин председател. Мисля, че заключенията, които бяха представени, са точни, обективни и отразяват случилото се по време на изборите. Делегацията на Европейският парламент, ръководена от господин Шолтеш, свърши добра работа в Кишинао. Отвъд политическите ми симпатии към едни или други партии, смятам, че трябва, трябва да се отбележи, че проевропейското движение е а, е, около президента Фелипе и госпожа Санто. Така е, политиците трябва да внимават и да говорят по да коментират внимателно а Молдова. Страната е преживяла тежка и трудна и, трудно минало. Трябва да подкрепяме Молдова и за в бъдеще, но разбира се, правителството трябва да отбележи напредък и населението да почувства резултатите от реформите, защото много често гражданите имат чувство, че нещата не се променят. Бих е, искал да спомена, че днес господин Филип е подписал в е, НАТО споразумение за откриване на офис на НАТО в Кишинял, става дума за е, офис, който за цивилната администрация, а не на военни. Благодаря, господин Преда. Благодаря, господин председател. Две неща по повод е, изборите в е, Молдова, но преди това бих искала да благодаря на господин Солтешев и другите членове на парламента, които посетиха страната. Първо, относно предизборната кампания. Тя беше небалансирана, не що се отнася до финансирането и по-специално участието в а, достъпа до медиите. Госпожа Сандо, проевропейския кандидат, нямаше достъп до медиите и е, политици и административни органи препятстваха нейният достъп до медиите, не само защото тя критикува бившите комунисти, а и за това, че а, има а, виждания, които са в противоречие с техните. Така че не може да се каже, че предизборната кампания е минала а, добре. А, ако бяхте отишли в Кишинев по това време, щехте да видите, че няма предизборни плакати, няма а, агитация. Факта, че в избирателните секции в чужбина не е имало достатъчно бюлетини, то казва, че наистина изборите не са преминали добре. Не може, не може в крайна сметка да свършат а, бюлетините. Мисля, че никъде по света подобно нещо не, се, не, не може да се случи. Исках да го кажа. И второ, че избраният президент има за цел да а, суспендира споразумението за асоцииране. Сега аз в момента вече, нали, казва, ще помисля, ще вида, но, но дори да не анулира това споразумение, той ще направи всичко възможно, защото това споразумение да не се прилага в предизборната кампания. Той казва, че това е, е репресивно за, Молдав, за Молдова. Той използва е, дискурс от 50-те години, така че нека не, е, не, не, греш, не правим грешка, е, като като а, оценяваме този президент. Нека не, не забравяме, че и координатора на неговата избирателна кампания е един олигарх, който вреди на страната си. Значи страната ще бъде ръководена от комунист и контролирана от олигарх. Така че нека не си правим иллюзии нека изработиме политика, която, да, разбира се, да отговаря и на интересите на някои държави членки, които имат специални интереси към Молдова. Аз съм наистина много разочарован от случилото се. Не може да се каже, че това бяха свободни избори нямаше баланс, имаше диспропорции, що се отнася до достъпа до медиите, финансирането. И ще имаме много проблеми с този противник на Европа. За, защото на, на практика европейското бъдеще на страната ще се контролира от един олигарх. Да, има различни мнения, така това е нормално. Не, просто исках да кажа, че има всякакви мнения по въпроса. Защото чухме какво каза председателя на ръководителя на делегацията или шефа на а, мисия на групата, която е посетила, ще има още какво да обсъдиме. Искате ли да добавите нещо или да приключим до тук? Да, съгласен съм с някои от нещата, които каза господин Преда. Както казахме, в изборите имаше двама кандидата с съвсем различно минало и е, е, връзките с е, средства за масова информация будят безпокойство, но би било това същинско предизвикателство за вътрешната политика. Аз можах да говоря с говорителя, с президента на републиката. Да, но това са официалните власти. Не можем да ги пренебрегвам когато сте наблюдатели, вие не можете да кажете, не говоря с вас, защото сте олигарх или не сте. да, аз съм сигурен, съдейки показаното от тези лица, имам предвид економическите реформи, че може би нещо може и да се влуши да тръгне а, а, председателя. Да, добре. Добре, нека така да не губим доверие. Благодаря на всички. Закривам заседанието. Следващото заседание ще бъде на 5 декември след обед. Приятна вечер на всички.